Bene, colleghi, possiamo iniziare la sessione di voto prevista per oggi. И така, госпожи и господа, да започнем с гласуването, което е предвидено за днес, а именно от стратегия за Афганистан. Господин Мартин. Voorzitter, dank u wel. Um, ik wilde weer even uh, iets zeggen over de ontvangst van de stem. Благодаря. Исках uh, да кажа нещо за получаването на списка за гласуване. Е, само преди половин час получихме 400 изменения а, и, а преди няколко часа над 300 изменения. Та, може ли да се постараем малко повече е, по отношение на предоставянето на измененията по-своевременно? Мисля, че са ни необходими поне 24 часа преди самото гласуване. И Знам, че мнозина трябва доста поработят, за да се изготвят тези списъци, но все пак трябва да ги получаваме по-своевременно. Да, едва ли бих могъл да го изразя и аз по-добре. Работихме много, но окончателният вариант на списка за гласуване бе е, готов едва няколко часа преди самото заседание. Е, това за, ни затруднява и съм убеден, че секретарията ще се постарае в бъдеще да не допуска подобни ситуации. Така, сега пригответе се за гласуване. Предполагам, носите си картите, поставете ги в устройствата. 72 за против възражали се. Отхвърля се. 73 за против въздържали се. Приема се. 74 за против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, при, приема се. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отпада. 78 за, против, въздържали се, отпада. 79 за, против, въздържали се, отпада. 80 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 85 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. Прескачаме към 93 за. Против. Въздържали се. Приема се. Втори компромис за. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към 103 за. Против. Не съм сигурен. Нека да направим електронна проверка по 103. Моля, гласовете. и 6 гласували. Отпада с 30 срещу 26. 104 за против, въздържали се, приема се. 106 за против, въздържали се. Мисля, че се приема. Моля за електронна проверка по 106. Моля, гласувайте. 60 гласували. 56 гласували, извинете, край на гласуването отпада с 32 на 24, 107 оттеглено, 108, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се, втора част за, против, въздържали се, бих казал, че се прие. Вие не сте съгласни. Втора част на 108. Моля електронна проверка. Край на гласуването. 34 за, 27 против. Приема се. Трети компромис за. Против въздържали се, приема се. Компромис номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Минаваме към 118 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 121 за, против, въздържали се, приема се 122 за, против, въздържали се, не съм сигурен, 122, моля електронна проверка. По 122, моля гласувайте. 62 гласа Край на гласуването. 59. Гласували 27. За 32. Против. Отпада. 123. За. Против. Въздържали се. Приема се. 124. За. Против. Въздържали се. Приема се. 125 е оттеглено. 126 за против, въздържали се, приема се 127 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека проверим. Моля, гласувайте. Изразени са и гласа, от които 33 против, 28 за, 128 за, против, въздържали се, приема се, 129, прескачаме го, 130, 130 за, против, въздържали се, приема се, 131 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Отхвърля се. 133 за. Не, 131 опадна, значи 132 за, против, въздържали се, приема се 133 не. 132 не. Значи сега 134 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме блок за 135, 36, 137, 138, 39 и 40 всички заедно. За. Против. Въздържали се. Бих казал, че се отхвърля. Вие искате да направим проверка? Добре. Моля, гласувайте електронно за блока от изменения от 135 до 140. Моля, гласувайте. Quattro 64 schede, 62 64 карти, 62 гласа регистрирани. Край на гласуването. Приема се с 38 на 24. 141. Няма да се гласува. 142 е отеглено. Да разгледаме друг блок. 143 до 149. Моля. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6, моля. За. Против. Въздържали се. Приема се. Преминаваме към компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. От там отиваме на 158 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се прие. Прескачаме следващите и отиваме 164-то. 164-то за. Против, въздържали се, приема се. Да. И аз не бех много сигурен. Дайте да прегласуваме електронно 164-то. карти, 63 регистрирани гласа. Край на гласуването 27 против, 36 за. Приема се. 165 за. Против, въздържали се. Приема се. 166 се оттегля. 167 за. Против, въздържали се, приема се 168 е оттеглено, компромис 8 за, против, въздържали се, приема се 173 за, против, не можах да видя, изчакайте. Я да го гласуваме електронно. Изменение 173. Моля да вдигате ръка е, ясно, защото губим време гласувайки електронно. 66 карти, 58 регистрирани гласа, край на гласуването. Аз не мислех, че а, като дигахте ръка, разликата беше такава, каквато между 52 и 7. Приема се. 186 за против. 177 за. Приема се. 178, 79 не ги гласуваме. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. 188. на две части. Първа част за против, бих казал, че не. Не видях обаче толкова много вдигнати ръце, тъй че може и да не съм прав. Струва ми се, че отпадна, но моля вдигнете ясно ръка. Втората част за против. Това е ясно. Приема се 189 за, против, въздържали се. Приема се 190 за, против, въздържали се. Не е много ясно. Нека гласуваме електронно по 190. 190. 66 карти. 63 гласували. Край на гласуването. 34 на 29. Приема се. 191 за. Против. Въздържали се. Бих казал, че отпадна. 192 за. Против. Въздържали се. Отпада. 193 за. Против. Въздържали се. Приема се 194 на две части. Първа част за против въздържане се. Приема се втора част на 194 за против въздържали се. Бих казал, че се приема. Не. Втората част на 194, моля електронно гласуване. Chiusa la votazione. Край на гласуването. И така, 48 против на 18. Отпада 198. И 5 за. Против. Въздържали се. Пада. 199 за, против, въздържали се. Приема се, струва ми се. Така, 201 за, против, въздържали се, приема се. 200 за, Корекция 199 беше гласувано, така че 200 отпада. Гласуваме 202 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Приема се. Ако не си вдигате обаче добре ръцете, не мога да преценя. Гласуваме 204. Извинете, казва председателя. 203-то изменение. Кой е за? Всъщност това е същото. 204-то изменение. И 205 204 и 205 отпадат. Гласуваме 208 изменение в две части. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 203, 202. Мога ли да попитам нещо? Нека да гласуваме отново.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 въздържали се, приема се. 215 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 кой е за, против, въздържали се, отпада. 217 кой е за, против, въздържали се, приема се. 219 кой е за, против, Въздържали се. Отхвърля се 220. Кой е за? Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но не съм убеден. Електронна проверка по 220. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 35 за, 27 против. Приема се. 221. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 223. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 224. Кой е за? Всъщност това е същото ми казват. Няма да гласуваме, въпреки че е отразен в документа ми. Може би има два варианта. Гласуваме 226. Кой е за? 223 беше прието. И така стигаме 228. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 241, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 242, кой е за, против, въздържали се, приема се. Двеста четиридесет четири, двеста четиридесет пет,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 въздържали се, отхвърля се, 254 за, против, въздържали се, приема се, 256 за, против, въздържали се, приема се, 259 кой е за, Господин Девит, поиска да вземе думата. 255 трябва да се гласува. Ако предходното изменение е отхвърлено, не знам дали не трябва да гласуваме това изменение. Извинете, ние гласувахме за. 254 изглежда беше прието. Преминаваме към 259. Кой е за? Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 260 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 261 за. Против. Въздържали се. Приема се 262 е оттеглено. 263 за. Против. Въздържали се. Приема се. 264 за. Против. Въздържали се. Приема се. 265 за. Против. Въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено. Не се вдигате достатъчно високо ръцете, за да видя, затова е трудно да се разбере. Проверка по 265 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 33 за, 32 гласа против. Приема се 12-то компромисно изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 13, кой е за, против, въздържали се, приема се. 280, кой е за, против, въздържали се, приема се. 281 за, против, въздържали се, отхвърля се. 282 за, против, въздържали се, приема се. 283 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 14 в три части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено. Електронна проверка, втора част, компромисно изменение 14. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 34 за, 28 против, приема се. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 291. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърли се? 292 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 293. Не се гласува. 294. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? 295. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 296, кой е за, против, въздържали се, приема се. 298, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Така покриваме 99 и 300, 301, кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 307. Кой е за? Извинете, 206 то изменение. Така е записано в документа ми. Устно изменение по 306. то Кой е за? Против? Нека да направим електронна проверка. 306 то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваме устното изменение. Прекратете гласуването. 33 е, за, 26 против. Приема се 307. Кой е за? Против въздържали се, приема се 308, кой е за, против, въздържали се, приема се 309, кой е за, против, въздържали се. Струваме се, че е прието, но не съм убеден. Нека да считаме, че е прието 310, кой е за, против, въздържали се, приема се 313. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 312. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 314. За. Против. Въздържали се. Приема се. 311. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 315, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 316, кой е за? Против, приема се. 317, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 319, кой е за? Против, въздържали се, Приема се 320. Кой е за? Против? Въздържали се? Не съм сигурен за резултата. Нека да направим електронна проверка по 320. 320, електронна проверка. Прекратете гласуването. 28 против, 36 за. Приема се компромисно изменение 16. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 327. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 328. Кой е за? Против. Въздържали се. Струваме се, че е отвърлено. 330. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Но нека да проверим. Електронна проверка по 330 изменения. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 29 против, 32 за, приема се. 331, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 332 за, против, въздържали се, отхвърля се. 333, кой е за? Искате проверка по 332? Мисля, че резултата беше ясен. Гласуваме 333-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 335-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 334. Кой е за? 334-то изменение. господин Шолт, съгласен ли е с е, предложението на докладчика по изменение 334? Искате ли да вземете думата? Не. Гласуваме 334. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А, приема се. Приема се. 336 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 337 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 338 кой е за, против, въздържали се, приема се. 339 кой е за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение номер 17, кой е за първа част, против, въздържали се, приема се. Втора част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Триста кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 344 кой е за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. 354 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355 за, против, въздържали се, отхвърля се. 355. Има техническа грешка тук. Това е същото като 355. Гласуваме 358. Кой е за? против, въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се, приема се. 361 за, против, въздържали се, приема се. Параграф 57 в три части.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 По втората част бих искал да се направи електронна проверка. Резултата не беше ясен. Председателят трябва да каже, че вече гласувахме. Групата на социалистите останах с впечатлението, че те гласуваха против. Може ли да имаме повече яснота? Може ли да направим проверка? Това не е обичайно. Обикновено не го правим. Кога да проверяваме гласуване по изменение в три части. Не считам, че това е нормално. Ще направим едно изключение във вашия случай. Трябваше да кажете веднага, а не да се връщаме сега. И така ще прегласуваме електронно втората част по параграф 57. Моля, гласувайте електронно. Гласуваме втората част. Прекратете гласуването. 48 против, 17 за. 364 гласуваме за, против. Отхвърля се. 365 за, против, въздържали се, отхвърля се. 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. 367 електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 47 за, 18 против. Триста Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 370. Кой е за? С устното изменение. Против? Въздържали се? Приема се. 371. Кой е за? Не, не се гласува. Гласуваме 373-то. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 19-то. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 377 за, против, въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено. 378 за, против, въздържали се, приема се. 379 за, против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, Изглежда се отхвърлено, но и беше съвсем ясен резултата. 381 кой е за? Против. Въздържали се, приема се. 382 и 383 са еднакви, за, против, въздържали се, приема се. 384, кой е за? Извинете не се гласува, защото приехме предишните изменения. 386 кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 387 за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 388 за? Отхвърля се. Против? въздържали се, изглежда е отвърлено. Можем да направим проверка по 388. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 32 за, 28 против. Приема се 389 за против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 20, кой е за, против, въздържали се, приема се. Девето изменение, кой е за, против, въздържали се, приема се. Десето, кой е за, против, въздържали се,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 въздържали се. Струваме се, че е отхвърлено. Не съм убеден. Компромисно изменение 23 за, против, въздържали се, приема се. 39 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 24 за, против, въздържали се, приема се. 43 за, против, въздържали се, приема се. До 47 всички са еднакви. Кой е за, против, въздържали се, приемат се. 49 кой е за, против, въздържали се, Струва ми се, че е отхвърлено 50 за, против, въздържали се. Не съм убеден. Електронна проверка по изменение 50-то. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 47 за, 19 против.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 Има желание за електронна проверка по 67 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 31 за, 35 против, отхвърля се. 68. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 69. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Имаме гласуване амблок. От предложение 1 до 12, с изключение на 9-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Девето. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се електронно гласуване за доклада като цяло. Има желание за изказване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваме доклада като цяло. Двама души не са гласувани. Прекратете гласуването. 60 за, 1 против. Поздравление за докладчика. Това е доста добро мнозинство. Подкрепа. Onorevole Van Orden vuole intervenire, prego. Uh, Господин Ван Орден иска да каже нещо. Да, само по процедурата. Това беше доклад с повече от 400 изменения. Има и друг подобен доклад. Обаче аз си мисля, че това не е най-добрият начин да подходим към такъв доклад. След като има толкова много изменения, докладчикът едва ли би трябвало да си отдъхне толкова лесно. Може би, когато има толкова много изменения, да се подготви нещо, за да може от наша страна или от страна на тези, които са предложили толкова много изменения, но да се гласува за над 400 изменения и така наведнъж ми се вижда странна идея. Господин Вигенин, имате думата. Благодаря, господин председател. Разбирам, че не е много лесно, когато има такива доклади, обаче това е годишния доклад за правата на човека и е съвсем естествено да има много голям брой а, предложение. Мисля, че както докладчика, така и докладчиците в Сянка са свършили много работа, за да подготвят необходимите компромисни текстове. Аз предложих да се а, а, гласува днес, макар че след доклада за Афганистан едва ли е толкова лесно друга, но все пак можем да го направим. А, молбата да се гласува днес е за да може през декември да се гласува в пленарна зала. Иначе няма да успеем да подготвим окончателния вариант. Господин Нейц. Господин председател, съгласна съм с изразеното становище на Ван Орден, обаче си мисля, че това няма кой знае колко общо а, с а, това, че не е добър доклада или че не е добре сглобен. Не, това е просто прекалената заетост на а, нашите колеги, които а, не успяха добре да формулират свои проектоизменения или пък а, се препокриваха в голяма част от текстовете тези проектопредложения. А, това е валидно за всички, всеки един от нас трябва сам да реши, всеки трябва да решава сам за себе си какво да прави в крайна сметка. Благодаря. Господин Салафранка. Благодаря, господин председател. Мисля, че господин Ван Орден е съвсем прав, казвайки това. Поради огромния брой проектоизменения беше уморително това гласуване и в същото време е съвсем правилно да се а, свърши тази работа, защото всички колеги работиха много и съм съгласен, че е добре да гласуваме и по втория доклад, доклад, за да може да е готов за декемврийската пленарна зала. Да, благодаря. Мисля, че господин Вигенин каза нещо много важно, защото по време на декемврийската пленарна сесия върховният представител ще бъде с нас, така че е добре точно тогава да се обсъжда в пленарна зада. Освен това, смятам, че докладчика е свършил чудесна работа и аз мисля, че ще а, успее да получи едно чудесно мнозинство в подкрепа. Господин Ван Орден, изглежда всички са съгласни с вас, дори председателят а, който е малко по-уморен от всички вас, защото трябва и да изчитам всичко друго, но наложителни елементи има по отношение на времевия график и ще трябва някакси да се справим с умората си. Разбира се, че ще е по-добре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 тук имаме оба за електронна проверка по първата част на 47. Моля, гласувайте за първа част на 47. Първа част на 47. Прекратете гласуването. 18 против, 41 са. 48 за, против, въздържали се. Отхвърля се 49 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против, въздържали се, приема се. 58 за, против,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 да, нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте електронно по 65. Моля, гласувайте. Електронно гласуване по 65. Прекратете електронното гласуване. 32 против, 28 за, отхвърля се. 66 за, против, Въздържали се. Приема се. 67 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 69 за. Против. Отхвърля се. Приема се. Номер 70. За. Против. Ами, струва ми се, че се приема, но моля ви,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 и 76, те са идентични, за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 38 за, против,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 Номер 90. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91. За. Против. Въздържали се. Ами, нека да го проверим. Моля, гласувайте електронно под 91. Прекратете гласуването.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 въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 от докладчика. За. Да, извинете само за секунда. Не се дели на части, така че цялостно се гласува за, против, въздържали се, приема се. А сега преминаваме към 104 за. Никой ли не е за? Против? Аха, ето къде сте всички. Отхвърля се. 107 за. Против? Въздържали се? Приема се. 108 за. Против? Въздържали се? Приема се. Осно изменение от докладчика. За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 майче 117, да. За, против. Не, всъщност 116 поправя се председателя. За, против, въздържали се, приема се. 125 за, против, въздържали се, приема се.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 а, има някаква неяснота. Моля, електронно гласувайте за 135.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 въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 11 от докладчика, тези, които са за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към компромис 12. За, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. Добре, електронно гласуване по 150. Моля, гласувайте по 150. Прекратете електронното гласуване. 55 гласа против. Сто за, против, въздържали се, приема се. 152. Това е устно изменение за, против, въздържали се, приема се. 153 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се. Доста труден следобед ми организирахте. Хайде електронно гласуване, моля по 155. Така, някои хора не гласуват. Може би имате проблем с картите, но приключихме с гласуването. 27 за, 27 против. Това означава отхвърля се. Сто и и 95 са идентични, така че заедно гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Компромис 40 от докладчика, за, против, въздържали се, приема се. 160 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се. 170. За, против, въздържали се. Не е много ясно. Електронно гласуване за 170. Прекратете гласуването. 49 против. 171 за, против, въздържали се, отхвърли се. 172 за, против, въздържали се, приема се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 174 за, против, въздържали се, приема се. 175 за, против, въздържали се, приема се. 176 в две части. Нека гласуваме по първата част. Моля електронно гласуване по 175 преди това. По молба на социалистите. Тридесет и пет за, двадесет и един против. И така, съжалявам, социалисти, всъщност това беше прието вече. Втората част. За, против, въздържали се, мисля, че се приема. Компромис 14. За, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, отпада. 183 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се. Не беше електрон. Моля, гласувайте 184. Край на гласуването. 26 против, 31 за. 175 за против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 за. Извинете, 186. Моля да гласуваме 186 за против. Отхвърля се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Сте92 части за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, при... отхвърля се трета част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Социалистите поискаха електронно гласуване по 196. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Триста гласа против, 27 за, отхвърля се. 197. Първа част за, против, Въздържали се. Приема се. Втора част. Не е много ясно. Втора. Гласуваме електронно втората част. И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 Към. Край на гласуването. Така 41 против, 16 за, отхвърля се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 17 от докладчика за, против, въздържали се, приема се. 219 212 за против, въздържали се, приема се. Проверка по 212. Chiusa la votazione. Край на гласуването. Тридесет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 Електронна проверка на 218. Chiusa la votazione elettronica. 38. Край на гласуването. 38 за, 22 против, приема се 220 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против,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 Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 но. компромис за, против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 за, против, въздържали се, приема се. 255 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 23 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, Votiamo il due моя списък за гласуване тук фигурира само една част, но 262 от две части. Първа част за. Господин Хаует. Да, ние не искаме разделно гласуване, а искаме устно изменение, за което се извинявам, че го нямате, но това е за социалистически изменения няма да има проблеми. Просто отпада, според нас искаме да отпадне думата незаконен. Това е устното изменение. Bene, allora ehm, possiamo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 въздържали се, приема се. Сега минаваме към текста с тази дума. За, против, отхвърля се. Компромис 24 за господин Лансдорф. Последното изречение гласи, призовава правителството на Куба не просто да изпраща в изгнание политическите затворници, а да им даде възможността да се върнат в Куба без да бъдат арестувани. Ами, поне първата част от това изречение. Тук имаме хора, които английски им е, е роден и може да ме коригират, но малко странно ми звучи това. И надявам се, да. Мислех, че някой друг също искаше думата тук. Моля, накратко. Да, е, по същия въпрос, е, много е просто. Призовава правителство на Купа да не прогонва политическите е, затворници, а да им позволи да се завърнат в страната без да бъдат арестувани. Така трябва да гласи. По друг въпрос, но просто за да се регистрира. Току-що е постигнат общ, нов компромис, къде се включват думите на, от предложение 263. Искам да поясня, че това е различно от разглеждането тази сутрин и да благодаря на колегите за постигането на това съгласие. Господин Салафранка. Благодаря господин председател. Господин Ламсдорф е, очевидно има право. Но ние гласуваме втората част на изменение 262. Това, което говорихме преди това, е компромисно изменение от докладчика, което всъщност заместваше предното изменение. Въпреки неговите добри намерения на господин Хаует, мисля, че това изменение е обратно на предлагането от господин Равиоли. Нямаше да се объркваме, ако списка за гласуване беше написан както трябва. И сега трябва да гласуваме изменение, компромисно изменение 24, което включва а, изменението 262. Добре, тази дискусия приключваме. Компромис 24. Моля, гласувайте. Господин Хауит, пак ли искате думата? Господин Салафранка, не, не ви е ясно. Господин Обиолс, неговият текст е в а, ревизирания текст, предложен на господин Антракина и се отнася до два реда. И изобщо не е това, което вие, господин Ламсдорф, поставяте нашето внимание, обърквате Дейността 263 пада, защото господин Обойлс, госпожа Обойлс е включила някои от своите думи в ново компромисно предложение, което заедно формулирахме. Sì, allora eh, dopo lunga, eh, beh, lunga, insomma, modestamente lunga riflessione, eh, il compromesso 24 indica la. След това така, продължително изясняване на въпроса, нека да гласуваме изменение 24 с това уточнение. Да отпадне думата мияли просто от текста. Гласуваме изменение компромисно 24 с това изменение. Което е за? втората част трябва да гласи А, да им се даде възможността да напускат и да се връщат в страната, без да се бъдат арестувани. Така ще има смисъл. Мисля, че това е компромисът, в който трябва да гласуваме. Добре. Значи ще отпадне думата Миели. Компромис 24. За, против, възражали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 261 за, против, въздържали се, приема се. 268 за, против, въздържали се, приема се. 269 против, въздържали се, отхвърля се. Е, компромис 26 за против въздържали се приема се. 268 за против въздържали се приема се. 279 за против въздържали се. О, о, извинете. Електронно. Моля, гласувайте по 279 то изменение. Край на гласуването. 27 за, 23 против, приема се 280 за, против, въздържали се, приема се. 281 е оттеглено. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. 286 са против, въздържали се, приема се. 287 за, против, въздържали се, приема се. 288 за, против, въздържали се, отхвърля се. 289 за, против, въздържали се, отхвърля се. 290 за, против, въздържали се, приема се. 291 за, против, въздържали се, приема се. 292, 105 е идентично с него, за, против, въздържали се, приема се. 106 за, против, въздържали се, Приема се компромис 28 за против, въздържали се. Приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, отхвърля се. 296 за, против, въздържали се, отхвърля се. 297 за, против, въздържали се, отхвърля се. 298 за, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се. Проверка електронно. Моля, гласувайте. Малко забързах. Електронна проверка. Край на гласуването. Сега 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. 303 за. Отхвърля се. 301 за, против, въздържали се, отхвърля се. 302 за, против, Приема се 303 за против въздържали се. Приема се компромис 30 за против въздържали се. Приема се. 307 устно извинение за против въздържали се. Не стана ясно. Електронна проверка, моля. По 307, моля гласувайте. Край на гласуването. 45 на 8. Много силно прието. Сега по именно гласуване, по искане на докладчика по 308. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 28 25, 309 също по име на гласуване по на искане на докладчика. Край на гласуването. Същата работа, 28-25, приема се, 310 за, против, въздържали се, приема се 31 за, против, въздържали се, приема се 316 за, против, въздържали се, приема се 317-18 идентични, за, против, въздържали се, бих казал, че се прие 320, 321 са оттеглени, 322 за. Против, въздържали се, приема се 333 за. Против, въздържали се, приема се. Добре. За сега предлагам да улесним нещата и да гласуваме 324, 25, 26, 27. Съгласни ли сте? Не? Да? Не? Айде бързичко тогава. 324 за. Против. Въздържали се. Приема се. 325 за. Против. Въздържали се. Приема се. 326 за. Против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 по 336. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 24 за, 25 против. Отваря се с един глас. 337 за, против, въздържали се Приема се 338 за. Против. Въздържали се. Приема се 339 за. Против. Въздържали се. Приема се 340 за. Против. Въздържали се. Приема се компромис 32 за. Против. Въздържали се. Приема се 341. Всъщност това е първа част за. Против. Въздържали се. Приема се Втора част за, против. Не видях точно резултата. Гласуваме изменение 348. Начало на гласуването по първа част. Прекратете гласуването. 24 е против, 23 349 е за, против. Въздържали се. Приема се 350 за, против. Въздържали се. Отхвърля се компромис 33 за, против. Въздържали се. Приема се. 358 за, против. Въздържали се. Отхвърля се 359 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се 360 за. Против. Въздържали се. Приема се 361 за. Против. Въздържали се. Приема се 362 за. Против. Въздържали се. Приема се 363 за. 362 има желание от групата на социалистите за електронна проверка. Проверка 362. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 18 против, 32 ма за. Приема се. 363 кой е за. Против. Въздържали се. Приема се 364 за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 против, въздържали се, приема се 370 за, против, въздържали се, приема се 371 за, против, въздържали се, приема се 372 за, против, въздържали се, приема се 373 за, против, въздържали се, приема се 374 за, против, въздържали се, приема се 375 за, против, въздържали се, приема се 376, за, против, въздържали се, приема се 377, за, против, въздържали се, приема се 378, за, против, въздържали се, приема се 379, за, против, въздържали се, приема се 380, за, против, въздържали се, Отхвърля се 381 за, против, въздържали се, приема се 382 за, против, въздържали се, приема се 383 за, против, въздържали се, приема се 384 за, против, въздържали се. Струваме се, че е прието. 385 докладчика иска думата. Госпожа Андрикене има думата. Компромисно изменение 385. Ние изяснихме нещата. Казва се, че изразява съжаление, че проект а, закона все още не е внесен в Конгреса. Това обаче не отговаря на истината, защото този проект закон е внесен в Конгреса. Затова искам да предложа текст. Приветства усилията на правителството на Мексико в бурката срещу престъпността, както и за изменение на военния кодекс. И от нататък изменението продължава, както го имате. Госпожа Андрикене, бихте ли казали това по-ясно, защото не беше съвсем ясно. Искате, моля да прочетете текста приветства усилията на правителството на Мексико в борбата срещу трафика на наркотици и организираната престъпност и представенето в Конгреса на проекто закон, целта на който е да се измени Военният кодекс подчертава, че стратегическото партньорство Европейски съюз Мексико трябва да се разглежда като възможност за засилване на спазването на правата на човека и демокрацията. Добре. Има ли възражение към това пояснение или можем да го подложим на гласуване? Гласуваме общо. Гласуваме това, което предложи докладчика. Кой е за, против, приема се. Компромис 34. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 389. Кой е за, против, въздържали се. Отхвърля се 35 за, против, въздържали се. Приема се 393 за, против, въздържали се. Приема се 394, кой е за, против, въздържали се. Приема се 395, кой е за. Електронна проверка първо по 394. Моля, гласувайте по 394 изменение. Прекратете гласуването. 25 против, 23 за, отхвърля се. 395, кой е за? Против, въздържали се. Отхвърля се компромис 36, кой е за? Против, въздържали се. Приема се 300... 400 3. 405, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 406, кой е за, против, въздържали се, приема се 407, кой е за, против, въздържали се, приема се 408, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се 409, кой е за, против, въздържали се,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 414. Кой е за? Против? Не съм убеден в резултата. Електронна проверка по 414 изменение. Моля, гласувайте. Начало на гласуването. Госпожа Вебер, казва се, че има евентуално преформулиране. Искам да разбера дали такава преформулировка е направена, защото има голяма разлика между взема решение и а, ще обмисли. Да, нека да изясним този въпрос един момент. Секретарията ще направи проверка по текста. Господин председател, това е вашето изменение. Аз не си го спомням, не го знам на изуст. текста който се предлага, аз го а, приемам. Така че нека да гласуваме 414. Кой е за? Електронно гласуване. Прекратете гласуването. 28 за, 21 против. Приема се 415. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 416. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 417. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 418. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се 420.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 39 против, 11 за. Отхвърля се. Voto elettronico su 17. Aperta la votazione. Chiusa la votazione. 24 за, 22 против, приема се. 18 кой е за? Господин Хелит. Липсваше английски превод, така че може ли да прегласуваме? Сега вече работи английския канал. 18-то изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 19-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се 20-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 21 то Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се 22 то Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 22 електронна проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 27 за, 23 против. Приема се. 23-то кой е за? Против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 Chiusa la votazione. 29. Прекратете гласуването. 29 против, 19 е за, отхвърля се 27. Кой е за? Против. Въздържали се. 28 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 31 за Електронна проверка по 28. Електронна проверка по 28 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 за, 27 против, отхвърля се. 31, кой е за?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 електронно гласуване на доклада като цяло. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 50 гласа за и 0 гласа против. Поздравления на докладчика Андрия Кине. Сега ще направим кратка пауза преди срещата с комисаря Фюле. А, всъщност ще изслушаме господин Панзери след малко. Bene, se volete prendere posto possiamo dare inizio alla nostra... Бихте ли заели отново местата си, за да продължим с втората част на нашето заседание за днес? Доклада на господин Панзери, председател на делегацията за връзки с страните от Магреба – и Ана Гомес е докладчик по рамкото споразумение между Европейския съюз и Либия. Относно скорошното посещение на делегацията през ноември в страните от Магреба. Господин Панзери успя да осъществи поредица от контакти, а също така и останалите членове на делегацията. И те са тук, за да ни информират за преговорите и какво е постигнато по рамковото споразумение с Либия. Но преди да дам думата на господин Панзери, искам да ви разкажа за своя контакт с върховния представител и упоменах, че имаме доста проблеми с, с рамковото споразумение и най-вече достъпа до документи там. По-късно, за мое най-голямо удивление, бях информиран, че тази молба не трябва да бъде насочено към върховния представител, а към белгийското председателство на Корепер. И така, миналата седмица нашата комисия разгледа три предложения и аз поканих представител на Белгийското представителство, за да ни информира за решението, което е взето. Това бяха коментари във вид на уводни думи. А сега господин Панзери ще представи своя доклад. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Цели пет години минаха от както Европейския парламент присъства и посети Либия. Сега го направихме като делегация. Смятам, че Либия е наш ключов партньор по доста въпроси, като борбата с тероризма, иммиграцията и много други. Нашата роля, наша друга задача беше да представим нашата по-голяма роля – с приемането на Лисабонския договор. Разбира се, имахме поредица от въпроси към нашите партньори, които са от конкретен интерес. Примерно, рамковото споразумение, емиграционните потоци, работата с малките и средни предприятия, работа заедно с Либия по климатичните промени, енергийните ресурси. Говорихме за правата на човека в съответствие с предишната конвенция. Също така говорихме и за забраната на смъртното наказание. Е, не беше много приятно началото на нашето посещение, защото от либийска страна организационно в началото имаше някои а, така хаотични моменти и изменения и някои от а, е, членовете на Европейския парламент така доста силен, е, силна критика отправиха към тях, но след това нещата се оправиха, успяхме да посетим поредица от е, важни инфраструк... от инфраструктурна гледна точка обекти, Бенгази, Триполи. Направихме доста изводи Политическите са, че няма замръзнала политическа ситуация в Либия. Напротив, има консерватизъм, обаче има и доста наченки на диалог. А, ето защо Европейския съюз трябва да се възползва от това и да продължи да засили диалога си с Либия. Мисля, че доста скоро ще има сериозни вътрешни промени в Либия. И мисля, че ще е преувеличено да кажа, че всичко е ясно, но промени се случват в тази страна и ние трябва да ги проследим много отблизо. Това стана много ясно в Триполи и когато посетихме Бенгази, секретаря а, по външните работи, по ангажимент да се организира постоянен комитет за взаимоотношения между Либия и Европейския съюз, за да може да се положи една функционална на основа а за а, преговори с, с, между Либия и Европейския съюз, а също така и с други държави от Магреба. Трябва да кажа, че все пак като че ли се поотвориха либийците, да кажем, Женевск, по въпросите на Женевската конвенция, те също така а, са съгласни да се възобнови функционирането а, на бюрото на Върховния комисар за бежанците на ОНЕ. Е, по, ня... по доста въпроси не можахме да получим информация, но смятаме, че е много важно, защото започваме нова фаза на взаимоотношения между Европейския съюз и Либия и мисля, Либия и мисля че Отварянето на офис на Европейския съюз в Либия ще бъде една много сериозна крачка напред а за да можем да следим и да подпомагаме процеса на преговорите от много по-близо. Ние не трябва да забравяме всичките необходими условия, а, които са поставени а, за да бъде сложен подписа от страна на Европейския съюз под споразумение с Либия. Европейския парламент е, ще отправи своето предложение на съвета във връзка с преговорите по сключването на рамковото споразумение. На първо място бихме искали да благодарим на посланника на Европейския съюз в Триполи. Тя е базирана в Тунис, но работи с Либия много и ни подпомогна в наше, по време на нашата визита. Имаше, разбира се, и доста пречки за преодоляване. Либийците трябва да видят а, работата на Европейския парламент като помощ, а не като пречка. Ето защо трябва да разговаряме с тях. Те трябва да разберат посланието ни за нашата увеличена роля след Лисабонският, приемането на Лисабонския договор. Разбира се, това не се отнася само за Либия и за всички останали страни, но искам да благодаря накрая на всички членове на делегацията и на секретарията, който много добре организира тази наша визита и мисия. Да, разбира се, че ще приемем благодарностите от името на всички. Госпожа Гомес има думата. А, господин председател, бих искала само да допълна, че Либия наистина е стратегически важна за Европа. Много от нашите държави а, членки имат силни и разширяващи се връзки а, с Либия. Либия обаче се управлява от диктатор – но в економическа и социална сфера, като че ли започва да се разпределя малко повече от прихода сред е, населението. Обаче управлението, държавното управление е много слабо. И искам да ви уверя, че ние се възползвахме от всяка възможност да повдигнем абсолютно всички ам, проблеми във връзка с правата на човека. И искам да ви кажа, че никой м, от тези повдигнати въпроси не беше оставен без отговор или а, отхвърлен. А, и аз като господин Панзери така бях приятно изненадана. Както каза господин Панзери, е, е, либийците казаха, че са готови да приемат офис или представителство на Върховния комисар за беженците в ООН. И в момента в Женева се водят преговори между а, върховния представител за бежанците и Либия точно по тази тема. И аз смятам, че Европа не трябва да остане индиферентна и равнодушна към Либия. В Европа е, е вече там, разбира се, но не в най-добрия вариант присъства не е време да се отдалечаваме, а да се ангажираме още повече там. Имаме един хумани... хуманитарен дълг, поради който ние трябва да присъстваме колкото се може повече, за да може политическото пространство да се отвори, както се случи с този план за действие Бенгази, за създаване на център за върховни постижения. А, то, такива неща имат огромно влияние. И, например, по въпроса за инфекциозните а, заболявания, центъра наистина а, печели а, все повече привърженици. И така, по мое мнение, рамковото споразумение има смисъл, но трябва фундаментално да бъде преработено по някои съществени елементи. Ние трябва да изпратим своето послание на съвета да промени те, а, условията, при които се водят преговорите. Абсолютно неприемливо е това, че съвета чрез комисията търси а, възможност за споразумение за повторно приемане. Това не може. Макар, че са ратифицирани всички ам, а, международни документи по правата на човека и какво ли още не, а там правата на човека не се спазват, а се нарушават. Значи ние а, ще нарушим собствения си принцип прин, и собствените си а, а, а идеи ако се направи споразумение за повторно приемане. Либийците потвърдиха, че точно това се иска. Ето това смятам, че трябва да бъде първото много ясно послание от наша страна до съвета. Така, Конвенцията на ООН по защита на бежанците. Доскоро имаше представителство на Върховния комисар по бежанците и не, не трябва да, не, да е, изоставим или да обръщаме по-малко внимание на тази важна идея, именно, че трябва да се, да се отвори такова представителство там. А, да, бежанците и търсещите обежище са хора, които имат нужда от защита и закрила. Има в Либия международни организации, неправителствени, но а, е необходимо да се направи още. Знаем колко много а, вълни от иммигранти минават през Либия – това обаче е благоприятна почва за нелегалния трафик на хора. Друга много важна сфера, която също е свързана с вече упоменатите от мен, е смъртното наказание. Наскоро имаше екзекуция. Получихме много положителен а, отговор, но нещата там продължават. Така, ние също така смятам, че трябва да се ангажираме с това да подготвим капацитет, да изградим, да създадем и да развием капацитета за държавно административно управление на абсолютно всички а, нива. Не трябва да си затваряме очите по този въпрос, защото те наистина имат абсолютна липса на такива кадри. И последно, но не и по значение, а правата на жените. И също така трябва да се опитаме да накараме Либия да се ангажира на регионално ниво или по устойчиво развитие. и те проявяват интерес към такова нещо. Също така по предизвикателствата, свързани с защитата на околната среда, а, например липсата на а, достатъчно водни източници в страната е сериозна, също опустеняването на региони в страната ги карат да се ангажират с и да се интересуват от такова нещо. А, разбира се, от либийска страна а, беше подчертано, че а, те искат а, промени в визовия режим и а, има държави членки, които не могат да забравят а, някои сериозни проблеми и трагедии, които се случиха и е разбираемо защо визовия режим е толкова стегнат но е възможно по Шенген да се направи нещо и смятам, че ще трябва да поработим по този въпрос. И нека пак да кажа. А, много съм нещастна за това, че нашата колега Соня Афан си тръгна още <coughs> първия ден а, от Либия и започна да разправя неща и да изказва мнение. Не я виждам тук, но а, в залата, но ще го кажа лично, че, че е абсолютно некоректно от а, страна на член на нашата делегация и член на Европейския парламент да действа по този начин. И ние трябва да изпратим послание на съвета и на Аштън по този въпрос и а, трябва да го направим незабавно, защото знаем, че а, вече в последен етап са преговорите. А, ние имаме какво да променим ангажимента е ключовата дума, а не оттеглянето от ангажименти. Благодаря. Благодаря, госпожо Гомес. Господин Джанколино сега има думата като член на същата делегация. Благодаря. Както и вие казахте, аз участвах в същата делегация, заедно с господин Панцер и госпожа Гомес мога да кажа, че като цяло различните теми, включени в програмата, бяха застъпени в работата ни. Мисля, че посещението беше полезно. Осъществихме някои полезни лични контакти. Според мен а вече чухме за някои от интересните пробиви, които вече са факт, особено в областта на, опазване, на зачитането на правата на човека. Трябва да настояваме Либия бързо да се присъедини към Конвенцията за защита на правата на човека. Е, съзнаваме, че тя е доста далече е, от е, прилагането на тази конвенция в сравнение с другите страни от Магреба доста далече тя и от европейските страни. Въпреки това е необходимо да подкрепим Либия. Либия трябва да реализира тези си ангажименти. Някои от необходимите институции вече са създадени, някои от институциите имат доста пространни планове за организационно изграждане и комисията трябва да има това предвид при финалния етап на преговорите. А, ние също трябва да следим този процес на преговори и да не се чуе думата. А, както казаха и други колеги, а, когато обсъждаме е, средиземноморското измерение, е, е важно да се а, настоява за подобряване на отношенията между Европейския съюз и страните от Средиземноморието като не изпускаме поглед целите. Например, границите, които очертава либийското правителство, не съвпадат с международно признатите. Често се говори за проблемите с миграцията по отношение на емиграцията към Италия, когато говорим за потоците мигранти – каза се, че миграцията е важна за пазара на, на труда, но а, при всички положения трябва да се продължават преговорите. И въпреки, че има затруднения, задачи, които трябва да се решават по отношение на трафика на хора, борбата с тероризма и а, трафика на наркотици. Все пак а, е, е, бих искал да се продължат тези а, преговори. Е, породи се една идея парламента да излезе с резолюция, призоваваща съвета за сключване на едно цялостно споразумение с погодба с Либия, което наистина трябва да е цялостно. Позволете да поздравя колегата Панцери, нашата делегация посетила Либия. Та делегацията постигна сериозни успехи в няколко отношения. Първо трябва да сме им благодарни, тъй като колегите показаха какво може да направи този наш парламент, попълвайки празноти във външната политическата дейност на Съюза като подема инициатива, осъществява диалог с, с страна като Либия, важна за Европейския съюз, важна в частност за някои държави членки. Този метод е особено а, значим. Този е метод на диалог а, и сътрудничество. Отношенията с Либия са прекрасен а, пример за това какво може да се последва да се постигне, като се възприеме нашето собствено желание и инициатива, не се прави това, което американците просто правят, когато нарочат някоя държава. Например, при няколко години те нарочиха Либия като една ненадежна страна през изминалото десетилетие и, а, Либия а, е, беше изпаднала много отношения, стигна до там, че подкрепеше а, тероризма и а, разработваше дори оръжие за масово унищожение. Но а, фактът, а, че Либия се разоръжи и се отказа от идеята да подкрепя насилието в международните отношения и тероризма. А този факт демонстрира огромен успех за Европейския съюз. Ако Европейския съюз, осъществявайки контакти с други държави по този начин, като Иран и други, постигне сходни успехи, мисля, че това ще бъде а, чудесно. Трябва да продължим да работим според мен в тази посока. Като отчитаме, разбира се, факта, че комисията и съвета не ни водят в тази посока. За щастие обаче нашата институционална схема е достатъчно сложна, така че парламента да може да подема собствени инициативи, включително в областта на външната политика. Ще ви припомня, че комисията на Проди започна този плодотворен процес, който обърна предходното отношение. В тази връзка Та италианският опит тук е много интересен. Той е доста съзвучен с европейския подход и а, между другото има приемственост между лявоцентристското и ляво и дясноцентристското правителство, имам предвид това на Проди и сегашното това отношение и съответно вече се виждат много положителни резултати в областта на миграцията, както и на сътрудничеството в енергетиката. Това а, също допринесе и до а, раз, все пак някакъв пробив в отношението на о, зачитането на човешките права в Либия. Санкциите соченето с пръст не действат. А когато се вклю... обвинява Либия за всичко, това няма да ни помогне. Ние трябва да подпомагаме а, нагласите е, в Либия в защита на правата на човешките права, да подпомагаме създаването на гражданско общество. А, и ако само критикуваме и сочим с пръст, това обтяга международните отношения и води до международно а, до насилие в международните отношения. Затова смятам, че сегашният ни подход трябва да се укрепва. Ние трябва а, да а, поемем, да утвърдим своята водеща роля в това отношение и мисля, че парламента трябва да а, използва възможностите на а, системата Quadro Kidro и други наши инструменти, за да доразвиваме нашата политика на съседство. Благодаря. Благодаря, господин Арлакик. Сега господин Ламсдорф. Няколко въпроса. Аз съм положително изненадан. След като прочетох имейла на, на, на Соня, бях малко объркан. Сега чуваме нещо съвършено различно. Мисля, че трябва да отдадем предпочитание на ангажирането на, на Либия. Имам няколко въпроса, както и няколко коментара. Първо, какво трябва да се включи в рамковото споразумение? Следва да се дефинира съдържанието на това споразумение. Ние не трябва да се заблуждаваме. Ана Гомес съвсем ясно каза нещата. Тя каза, че Либия е диктатура и няма никакво съмнение, че това е така. Не трябва да имаме твърде високи очаквания. Нека да си припомним двустранните отношения, например, между Швейцария и Либия и как те се развиха в резултат от един инцидент, който е нещо изключително позорно за семейството на, на диктатора. И това доведе до е едно абсолютно недопустимо поведение от страна на страна, която ние наричаме партньор. И на трето място за реадмисията. Аз не считам, че можем да сключваме каквото и да е споразумение, без да се включи въпроса за реадмисията, защото Либия е страна на транзит за беженци от региона на юг от Сахара. Аз се чувствам малко като в индийски филм. Рамковото споразумение е важна стъпка напред, но когато говорим за подобряване на нивото на отношенията с Израел, ние искаме, например, да говорим за подобряване на стандартите в фармацевтиката. И така, ако можем да работим с трудни страни, с диктатури, ние трябва да се ангажираме в още по-голяма степен с демократични страни, дори да ни ни харесва политиката, която се води от управляващите в даден момент. Благодаря господин Ламсдорф. Следващият оратор е госпожа Вержа. Благодаря, ще бъда кратка. Искам да привлека вниманието ви върху неприятната атмосфера, която съществува в тази, тази комисия. Аз не съм удовлетворена от това, което чувам днес след обед. Е и особено, че трябва просто да преминем а, към а, рамково споразумение. Госпожа Гомес най-добре знае какво е реалното положение а, в Либия. Ние знаем състоянието на преговорите с Италия, знаем какви са рисковете, а, на които са подложени иммигранти, особено беженците, а, страна, където правото на обежище е нарушавано най-редовно. И не се осигурява достъп на хора, които искат да достигнат до страни от Европейския съюз. Ние не трябва да създаваме образ на Европа като крепост. За мен е неприятно, че а, говорим за говорим за преговори за сключване на такива споразумения, рамкови споразумения, без да отчитаме спазването на правата на човека. Както каза господин Ламсторф, ние знаем колко струват обещанията, които дава Либия. Благодаря. Давам думата на представителя на комисията. Господин Бруни от името на Европейската комисия. Добър ден! Добър ден на всички! Искам да ви благодаря за това, че ми давате думата. Искам да напомня, че Европейската комисия винаги е на разположение да ви предостави нужната информация или подкрепа, що се отнася до процеса на водене на преговори с Либия, който върви от няколко години вече. Ние подкрепаме провеждането на преговори с Либия, защото осъзнаваме взаимните интереси на Либия и Европейския съюз и участие, защото считаме, че подобно отваряне е най-добрият начин да се гарантира економическото и социално сближаване с тази страна. Комисията често е поемала рискове, като устоява интересите на Европейския съюз, например като създаде плана за действие за Бенгази, целящ да се справи с спешни хуманитарни ситуации или пък сключването, подписването на обща декларация, свързана En ce qui concerne le, le processus de négociation de la Що се отнася до рамковото споразумение, искам да ви информирам, че в Триполи в други ден ще се проведе следващия кръг. Рано е да се опитваме да предвидим какъв ще бъде изходът на преговорите. Няколко от изказалите се подчертаха Въпросите за защита на беженците, на емигрантите. Това е област, в която има особено много проблеми. Въпреки това Европейската комисия ще ви предостави детайлни данни за хода на преговорите, след като следващия кръг, който започва след един ден в Триполи, приключи. Благодаря. Искам да дам думата сега отново на двамата докладчици. Първо на госпожа Гомес, след това на господин Панцери. Да, наистина, това, което казахте е вярно. Това е диктатура. Но тази диктатура съществува в съседство до нас и ще трябва да работим с нея, за да можем поне да минимализираме негативните последици от някои а, действия, предприяти от някои държави членки върху миграционните потоци присъствието на Върховния комисар по беженците, на а, други международни организации, на неправителствени организации, ситуацията ще доведе до промяна в, а, за по-добро в ситуацията в а, на Либия. Ситуацията на а, нелегалните иммигранти е доста тежка в Либия. Те не говорят за иммигранти, те говорят а, за а, работници а, отвън, а, гастарбайтери. Ето защо а, ситуацията ситуацията е много лоша. И в същото време, не знам дали ми вярвате, но и има държави членки, които са там, които работят там, действат. Това са репери, репери, а, които показват, че нещо се случва, т.е. на промяната, а именно нашето присъствие там, а отварянето на първите елементи на гражданското общество, това са неща, които а, са много важни. Ние ние няма да търсим само държави, които а, са с отлично отношение към а, правата на, чов... на човека и защитата на правата. А, о, ние трябва да работим с всички. И в този конкретен случай, след посещението си там, аз съм убедена, че в подходящия контекст с съответните промени в проектоспоразумението, нещата могат да върват към по-добре. Ние наистина можем да направим нещата по-различни в положителна посока, за да стане еволюцията позитивна. Благодаря, убедена съм в това. Да, благодаря. Ще бъда кратък, господин Панцери, заповядайте. Ние не сме наивни. В никакъв случай. Ние знаем много добре с кого разговаряме и за кого говорим. Либийските власти са ни добре известни. Ние нямаме иллюзия, по отношение на същността на либийските власти. Обаче се опитваме да запазим открити отношения и дори да и интензифицираме политическия диалог, както и госпожа Гомес посочи преди малко. Това са съвършенно ясни неща. Не смятам, че ще изпълним своя дълг на парламентаристи, ако пренебрегнем интересите на бежанците и търсещите обежище. Мисля, че трябва да сме и малко по-смели, а не само ентусиазирани. Тоест, трябва да бъдем много ясни и силно да вокализираме своето становище. Мисля, че ще е много полезно да формулираме и представим пред на съвета своята позиция с промените и да, се, да дадем да се разбере, че няма да има споразумение, ако не се направи необходимото. С това мисля, че приключваме дебата, казва господин председателя. Коментарите, направени от многото оратори ще ни помогнат а, да формулираме много добри препоръки. по отношение на споразумението с Либия, с всички тези корекции. ще трябва да поработим и ще продължим в 6 часа тъй като сега ще направим няколко минути почивка, за да обработим информацията. Благодаря. Mr. President, I have a question. Is that true that Mr. Fule is at the moment conducting... Верно ли е, че господин Фуле в момента дава пресконференция по този въпрос? Non so, eh, non ho idea di che cosa stia facendo in questo momento. Di solito è puntualissimo alle 18. Не съм sfadimenti. Нямам представа къде е в момента комисарят. По принцип той е изключително а, точен, така че очаквам до няколко минути да е тук. Господин председател, аз имам друг въпрос. Ако той ще обяви пред пресата това, което смята а, след това да обсъжда тук с нас, по-добре да се отива в а, бюрото. Мисля, че това не е приемливо като подход и се надявам вие да му го кажете, ако това е така. Да, разбира се, ако се окаже, че е станало така, ще направя както вие казвате. Prego, onorevole Vigano. Господин Вигенен, заповядайте. Съгласен съм. Може би ако същите въпроси вече се оповестят пред пресата, а пък ние това обаче не го знаем. Аз мисля, че комисара ще може да сподели с нас повече, отколкото може да сподели с пресата. бих казал, че ако ние имаме среща оговорена за 18 часа, ние не знаем на какво ще е посветена пресконференцията, която ще се осъществява до 6 часа. И мисля, че би било редно ние да го попитаме дали ако е имало пресконференция, на каква тема е била тя, но не смятам, че е удачно да превръщаме всичко това в проблем. Prima si rivolgesse al Parlamento. Va bene, allora ho avuto conferma che effettivamente il commissario Fiule dopo la riunione del collegio, del collegio ha trattenuto una conferma. Казаха ми, че след заседание на колегията на комисията, комисар Фюле е организирал пресконференция. И разбира се, като дойде, ние ще го попитаме да не, ще го помолим да ни каже какво е споделил с журналистите. Cioè con е noi. наместо той да се ограничава само с, изказването за отношенията с други институции, т.е. отношенията с нас. Bene colleghi, possiamo iniziare la nostra riunione. Il commissario Füle ci ha raggiunto. Госпожи и господа, моля да продължим работата си. Е, сред нас е комисаря Фюле и по някаква страшна, странна причина – той позакъсня, което е странно, защото той се слави с а, това, че е изключително точен и цепи минутата на две, както и да е. Може а, да има някаква основателна причина. И така, той ще ни каже какво смята комисията за различни е, страни, които кандидатстват е, или пък мислят да кандидатстват за членство в Европейския съюз и съответно приятия пакет по отношение на разширяването и съседските отношения. Така, какъв, а, е, какъв е потенциала за започване на преговори с Харватия, също така как стоят нещата по отношение на Висша Югославска република Македония, както и на Сърбия. Преди това обаче, господин комисар, благодаря за готовността ви да ни посетите и да разговаряме по този широк кръг от въпроси. След предната ни среща, между другото ние имахме няколко минути пауза, докато ви изчаквахме след предната ни дискусия, та някои от депутатите ни казаха, че след заседанието на колегията на комисията вие сте участвал в пресконференция. Тоест, първо сте говорили пред журналистите, преди да говорите пред нашата комисия. Аз нямам нищо против. Разбира се, това е част от вашата публична роля. Вие отговаряте за тази сфера на дейност и трябва да съобщите на журналистите на преста какво решавате. Но все пак аз съм длъжен да ви уведомя, че този въпрос бе поставен от някой от членовете на нашата комисия. И така, господин комисар, бих се радвал много, ако може да поясните този деликатен въпрос. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Почитаеми депутати, това е първия ми пакет в областта на разширяването. Защо го казвам? Защото винаги нещата могат да се правят по-добре. И това означава, че като представям следващия си пакет, ще дойда 3 минути преди оповестеното време. Ще говоря по-дълго, отколкото сте планирани. И второ, няма да съм изправен пред извънредни обстоятелства, както днес имам предвид, че заседанието на колегията на Европейската комисия започна не преди, а след обяд. И се надявам, че ще мога да постъпя точно както вие подказахте, господин председател, след сутрешно заседание на комисията в на нейния колегиум, да мога да а, говоря, първо да се срещна с а, депутатите от Европейския парламент и след това с пресата. Предвид на изключителните обстоятелства в този, този път, все пак се чувствам, че трябва да коригирам нещата по някакъв начин. И а, вчера изпратих с нощи а, текста на пакета за разширяването на почитаемите депутати, за да имате възможност да се запознаете с него. Но съвсем сериозно, господин председател, отчитам казаното от вас и, за, и а, както и нагласта на стройката на а, вашата комисия. Уважаеми депутати, за мен е особена чест да, да съм тук днес, да ви представя пакета за разширяване за 2010 година. Позволете ми първо да се спра някои основни моменти, свързани с ключовите предизвикателства за процес на присъединяване. Второ ще засегна двете становища за Черна гора и Албания. И на трето място ще ви представя основните констатации по отношение на другите кандидати, потенциални а, страни кандидатки. А, пакетът бележи края на една година, която бе овенчана с някои значителни постижения в страните а, от процеса на, на а, разширяване. Той, а, той показва, че ние всяка година надстрояваме над постигнатото, за да подобрим ефективността на този процес на разширяване. Основите на този процес остават същите пълно зачитане на копенхагенските критерии и подновения консенсус от 2006 година, пълно зачитане на поетите ангажименти от наша страна, от страна на Европейския съюз и пълно зачитане на условността, която се отнася до държавите кандидатки. Това е обвързано с една а, доказала ефективността си методика, но винаги има възможност за подобряване предвид на бързо променяща се действителност. Правилата на играта остават същите и се прилагат, а, отчитайки обаче полуките, а, извлечени през последните етапи на миналото разширяване ние имаме репери, както за начало, така и за край на процеса. Очакваме убедително доказване на изпълнението на тези репери за сравнение по отношение на съдебната власт и основните права, тясно следим реализацията на поетите ангажименти, след като главите бъдат затворени временно, чрез таблици за сравнение и извършваме анализ за капацитета за освояване а, ние, е, аз на, наблягам на това колко е важно страните от процеса на разширяване да получават политически насоки и подкрепа. Искам да кажа съвсем ясно, че политическите насоки и стрикното спазване на условността на поставените условия са двете страни на една и съща монета. Ние гарантирахме един процес, който подкрепя усилията на тези държави да отговарят на критериите и строго следим за спазването им. Господин председател, преди да премина към становищата за Албания и Черна гора, бих искал да кажа нещо за целият контекст на разширяването и за основните моменти в стратегическия ни документ. Економическата криза и последиците са в центъра на вниманието на всички нас. Също време, обаче, хората може да питат защо пък сега да е важно разширяването. То е важно, защото то засилва а, усилията за мир и стабилност в Европа е, и поднов... процесът на разширяване ни помага сам по себе си да постигнем собствените си политически цели в области, които са от решаващо значение за економическото възстановяване и устойчив растеж. Те се отнасят до преодоляване на економическата криза, насърчаване на усилията за реализация на дневния ред за реформи за 2020 година и засилване на сигурността и безопасността в Европа, така че ние да тежим на мястото си на световната сцена. Предвид на глобалната економическа рецесия, засилването на економическия диалог и по-тесните стопански интеграционни връзки с страните от разширяването, както и с други съседни страни, ще ни дадат възможност заедно да се насочим към прекратяване на последиците от кризата, тя да остане зад гърба ни, да подобрим конкурентоспособността си, да създаваме нови работни места. Политиката на разширяване дава възможност на Европейския съюз да отговори на предизвикателствата на изместващия се, а, а, изместващите се а, противопоставения в един свят на множество полюси която е необходима мека мощ, за да може да се оформя а, движението а, и развитието на света. Нашата политика на разширяване ни показва как можем да превърнем сериозни предизвикателства, които са напрагани, в благоприятни възможности, които да ни помогнат да засилим сигурността и просперитета на Европа. През миналата година се отбеляза значителен напредък в страните за, по разширяването а, от либерализация на визовия режим до реформи в конституциите и прилагане на и от прилагане на споразуменията стабилизация и, и асоцииране към а, започване на преговори за присъединяване. За да продължи своят успех, политиката на разширяване трябва да се ползва с доверие. Доверието за държавите членки означава твърдо спазване на поставените условия по отношение на кандидатите за страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки а, тази, това доверие означава една а, перспектива за европейско членство. Ние ще им дадем една рамка, чрез която те да постигнат реални промени, реформи и резултати. За съответните държави преговорите за присъединяване не означава просто да се отмятат а, необходимите критерии по отношение на сближаване на законодателството. Те трябва да докажат, че реално осъществяват реформи и, ги, и спазват а, а така измененото законодателство. В последствие ние а, правим така, че в Европейския съюз да не може да се присъедини никоя държава, която да не е на 100% готова за това. По същия начин а, се грижим Европейския съюз да е на 100% готов преди да се разшири, включвайки нови държави. Влизането в сила на Лисабонския договор е важен елемент във възможността на Европейския съюз да се разширява. Премахвайки тесните места в институционален план, договорът дава възможност да се осъществява дневния ред на разширяването на Съюза, като се поддържа набраната инерция от интеграцията на Европейския съюз. 100% готовно ще помогне а, на процеса, подготвеността за процеса има положителни резултати не само за политическия естаблишмент, но и за гражданите. Стратегията с 2010 година подчертава като приоритет реформата в публичната администрация, съдебната власт, както и борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Само Доказаните резултати в тези области могат да бъдат гаранция, че подетите реформи ще донесат очакваните от обществото промени и ползи. Ще отпадне необходимостта Европейския съюз да прилага след присъединяването механизъм за сътрудничество и проверка но а, има и други области, разбира се, на които трябва да се обръща внимание. Ще посоча само няколко. Първо, свободата на изразяване и свободата на медиите. Свободата на словото а, остава въпрос в по-голямата част от а, страните по присъединяването. А второ място, двустронните проблеми трябва да се решават от съответните страни в дух на добросъседство и като се отчитат общите е, интерес на Европейския съюз. Тези проблеми не могат да спират процеса на присъединяване. Време е да се преодолее наследството в региона, наследство на конфликти, наследени от миналото и да се а, тръгне на базата на набрания към момента положителен а, дух към помирение. Регионалното сътрудничество е много важно по отношение на процеса на стабилизация и асоцииране. Това не трябва да се, а, той не трябва да се подронва. А, по, а, чрез разминаване на мнението относно Косово. Либерализация на визовия режим, а, постигнати са значителни а, постижения, задължението за визи за граждани от бившата Егославска република Македония, Черна гора и Сърбия също беше отменено. А, вчера се разбрахме да се премахнат визовите изисквания за Босна, Херцеговина и Албания. По отношение на Косово ще се започне либерализация на визовия режим в скоро, диалог по този въпрос в скоро време. Сега искам да се спра на становищата за Черна гора и Албания. Господин председател, уважаеми депутати, както казах, комисията току-що прие становища за Албания и Черна гора ще за, препоръчва се да започнат преговори за присъединяване с тези две страни, след като тези страни постигнат в задоволителна степен ниво на изпълнение и съответствие по отношение на критериите за членство и по-специално по отношение на някои ключови приоритетни области заключенията се посочва, че има основни разлики между тези две страни. Решаващо е пълното спазване на критериите от Копенхаген. Така ще прецени дали да се започнат преговори. А, като тези, макар тези страни да бележат напредък, все още има сериозни моменти, които трябва да се изчистят преди да се почне а, конкретна работа по а, подготовка за а, членство, специално по отношение на а, правовия ред. За а, по отношение на Черна гора а, има а, конструктивен диалог а, парламента функционира нормално, страната има позитивна регионална роля и а, отношенията й са добри. Като признание за постиженията й, ние поръчваме статус на страна кандидатка по отношение на Черна гора. Това означава, това означава че страната трябва да отбележи осезаеми а, успехи в посока на, присъ... на присъединяване. Албания също има позитивна роля в регионалните отношения, но що се отнася до доказаните резултати в редица области, тези резултати все още не са доказани в резултат на политическият застой и Бих е, обърнал специално внимание на необходимостта да се осигури необходимото ниво на функциониране на парламента на базата на конструктивен и устойчив политически диалог. А, съгласно копенхагенските критерии. Вече една година Европейския съюз а, и аз искам тук да изкажа благодарност на усилията на Европейския парламент. Отправя ясно послание към всички политически партии, всички политически партии, без значение дали са на власт или в опозиция, да демонстрират а, решимост за излизане от политическият а, застой и на улица. Ние споделяхме а, нашият опит, давахме ясни насоки с това какво е необходимо да се направи. Ще направим оценка за това как се движат нещата по основните приоритети в пакета за 2011 година и съответно всяка страна на базата на постигнатото определя темповете на своето придвижване. За сега не се препоръчва статут на страна кандидат. Продължавам с други страни кандидатки, потенциални такива. По отношение на Харватия, Преговорите за присъединяване достигнаха в заключителна фаза. Искам да подчертая, че пълното съдействие на Международният наказателен съд за бивша Югославия остава основно изискване, що се отнася до напредъка на Харватия, а, съответно рамката за преговорите. Комисията счита, че е, преговорите би трябвало да се приключат след като Харватия отговори на а, последните реперни изисквания, на които още не е отговорила, по-специално в областта на съдебната власт и основните права. Това ще означава а, съответно, че няма да е необходимо Европейския съюз да евентуално да въвежда механизъм за сътрудничество и проверка след присъединяването. качеството и надежността на резултатите от процеса на присъединяване с Харватия са от основно значение за целия регион. Турция. Турция продължава процеса на политически реформи, в частност чрез реформата на собствената си конституция. Необходима са още резултати по отношение на основните права, демократично отваряне на страната и включване на всички заинтересовани участници от процеса на реформи. В частност трябва да се осигури на практика свободата на словото и изразяването както е посочено в изискванията на рамката за преговорите, а като ускори изпълнението на поставените стандарти или репери, Турция ще може да ускори темповете на преговори. Е, сега е спешно и неотложно тя да спази своето изискване да не допуска никаква дискриминация по отношение на прилагането на допълнителен протокол към споразумението за асоцииране. Ако няма напредък, комисията препоръчва Европейския съюз да, да остави в сила мерките от 2006 година. По отношение на кипърския въпрос, лидерите на а кипърските гърци и турци е, продължават да водят преговори за цялостно решаване на въпроса под егидата на ООН. И аз призовавам ръководителите на двете общности да усилят своите, а, засилят своите усилия, за да а, се стигне до успешно решаване на въпроса в най-кратки срокове. Ние повтаряме призива си към Турция да даде своя принос в конкретно изражение за цялостното решаване на кипърския въпрос. Исландия. Преговорите за присъединяване започнаха през юли 2010 година. Следващата седмица всъщност предстои да започне скрининга на законодателството на Исландия. Първите глави в преговорния процес би трябвало да бъдат отворени а, преди а, лят, летния период а, до година. Исландия, Исландия ще трябва да а, реши въпроса с поетите вече задължения, посочени в, а, от а, органа за надзор на ЕФТА, съгласно споразумението за Европейската економическа област. А, и трябва да продължат усилията така че гражданите на Исландия да бъдат информирани за това какво означава членство в Европейския съюз. Бивша Югославска република Македония. Страната продължава а, успешно да а, изпълнява политическите критерии. Необходимо а, е да все още напредък, засилване на усилията, в частност по отношение на съдебната и а, власт и общ, публичната администрация. Комисията повтаря своята препоръка да започнат преговори за присъединяване. Като единодушно решение държавите членки е, се поставя изискването да започнат преговори и а, от решаващо значение за това е да се договори взаимноприемливо решение за въпроса за името на страната. За Сърбия. Страната продължава да а, реализира политическата си а, програма от реформи а, и да а, трупа доказани опити, а, е, извинете, доказани резултати в реализацията на временното споразумение. Допълнителни усилия се изискват по отношение на съдебната власт и публичната администрация, както и борбата срещу организираната престъпност. Сърбия продължава своето а, съдействие с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия. Тя трябва да а, демонстрира а, е, конструктивно отношение по, а, спрямо участието на Косово в регионалната търговия и процесите на сътрудничество а, и а, да сътрудничи за засилване на а, ролята на Евролекс за налагане на законовия ред по отношение на седмата част на Косово. Относно Босна и Херцеговина, тъй като имаше вече избори, нещата сигурно ще се променят. Особено важно е Босна и Херцеговина да върви в насока на спазването на Конвенцията за човешките права. Страната трябва да бъде е, в позиция, ситуация да приеме а, правилата и законите на Европейският съюз. Относно международните задължения, жизненно важно за Босна и Херцеговина е да а, изпълни целите, които е поела и а, също така да продължи по същия път, най-вече относно клаузата, свързана с висшия представител. След резолюцията на ООН Европейския съюз ще се направи всичко възможно да улесни диалога между Белград и Прищина с цел да улесни сътрудничеството и да насърчи напредъка на страната по европейския път, а също така да подобри живота на хората. Това е много важна, много голяма възможност. Не просто двустранно, двустранно отношение, а също така и за целият район и за регионалното сътрудничество. В Косово Процесът на децентрализация напредна значително. Сътрудничеството с EOLEX се повиши. При все това, големи предизвикателства все още стоят Например, изграждането на правовата държава, на добрата обществена администрация, също така и на правната система. Много повече трябва да се направи, за да се преборят местните власти с корупцията, с организираната престъпност и прането на пари. Диалогът и помирението между делните общности също е много важно. Най-вече важно, важно е това за косовските сърби. Там има все още проблеми. Властите трябва да осигурят един конструктивен подход за участие на Косово в регионалният форум на сътрудничеството, за да си продължи развитието на региона. И в заключение, господин председател, уважаеми депутати на Европейския парламент, в заключение, настоящият процес на разширяване всъщност представлява една възможност да се справим с международните глобални а, предизвикателства целта е да ние да осигурим а, едно, едно продължение на този процес с набраната вече скорост. Това е ключово послание за пакета, на, на пакета 2010 за разширяването. И нека се пак да кажа няколко думи за това как ще работим заедно. Европейския съюз има ангажименти спрямо този процес и ще взема предвид както а, вашите убеждения, така и убежденията на държавите членки. Ще се стремим да спазваме общите си интереси. И през февруари аз обещах тук на изслушването да поддържам непрекъснато връзка с вас. Надявам се, че нашите контакти са а, както полезни за вас, така и за мен. В тази комисия има а, представителите на тази комисия имат голям опит и голямо разбиране на процеса на разширяване. Господин председател, аз съм сигурен, че ще продължим да работим тясно сътрудничество в благо, за благото на Европейския съюз, а също и на страните, които в най-скоро време ще заемат своето място като членове на Европейския съюз. През последните години видяхме огромни усилия от отделните страни кандидатки, дори и в тези тежки времена. Така че те заслужават нашата пълна подкрепа. Те ще получат моята подкрепа и съм сигурен, че ще получат и вашата. Благодаря ви за вашето внимание и за търпението. Грация, комисарио. Е, много благодаря. Много благодаря, господин комисар. Господин Фюрде, благодаря ви. Да, наистина има много записани желаящи се за изказване и за да спестим време и да дадем преднина на по-деликатните, на по-чувствителните случаи и запитвания, ще дам думата на докладчиците, водещи доклади по всяка страна за минута и половина и след това ще дам време за изказване на всички останали, като започна с координаторите. На първо място има думата госпожа Омен Ройтен и след това господин Салафранка госпожа Омен Ройте. Господин Салафранка всъщност първи. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Фюли, за вашето присъствие днес сред нас. Наистина не трябва да сме много-много взискателни към вас и да злоупотребяваме с вашата добронамереност, защото наистина вярно е, че определено сте показал до момента, че желаете да си сътрудничите с нас, това го отразява и пресата. Разбирам, разбирам, поне така смятам аз, че не бива да изискваме от комисара Фю, комисаря Фюле нещо, което не изискваме от останалите или което останалите комисари не ни дават. Това имам предвид, когато говори за злоупотреба с неговата добронамереност и благоразположение. Аз водя доклада, работата по доклада с Турция. От отдавна сме в преговори с тях. Господин председател, наистина това е дълъг процес с светлосенки. Има, разбира се, подобрения, конституционни подобрения, подобрения на зачитането на човешки права. С други думи, отчитаме положителна насока, що се отнася до баланса между военна и цивилна а, власт. Стигнахме обаче до един повратен момент – 13 от 35-те глави са отворени за преговори, така че искам да се обърна към господин Фюле с въпрос. Как смята, че бихме могли да преодолеем този преломен момент, който вече не е преломен, а по-скоро мъртва точка? Пет години преговори, 13 отворени глави и сякаш няма вече възможност да мислим за отваряне на нови. До, какъв, до каква степен нормализирането на отношенията с Кипър играе роля и може да допринесе за положителен развой и за увенчаване с успех, крайна сметка, на всички положителни усилия, положени от Турция. Как бихме могли да стигнем до един качествен вече скок след всички тези количествени натрупвания. Вторият ми въпрос е свързан отново с преговорния процес с Турция. Политиката. Политиката, която следва страната помирителния процес с Армения. Миналата година имаше конкретни стъпки, които в крайна сметка не бяха ратифицирани и записани черно на бяло, но имаше желание и след това Иран. Наистина, липсата на подкрепа в Съвета за сигурност на ООН е не за подценяване. До каква степен, господин Фюле, това поощрява или затруднява преговорния процес. Благодаря. Grazie onorevole Salafranca, onorevole Svoboda, relatore per la Croazia. Due minuti e mezzo. Господин Свобода, две минути и половина. Благодаря, господин председател. Е, господин комисар, е, благодаря ви за доклада. Благодаря ви, освен това, и за информацията, която ни предоставихте е, предварително. Аз мисля, че като цяло докладът е качествен, върви в правилната посока и посочва основните проблеми, сега, е, за Харватия вие посочихте, че се е стигнало до последната фаза, обаче вече в Харватия е, е, сега, но и далеч преди пресконференцията, беше ясно, че има известна критика и за това аз мисля, че е хубаво преговорите да приключат в през първото полугодие на следващата година. Обаче сега е, Харватия трябва да направи възможно най-много от това, което трябва да направи. По двата въпроса, които вие почертахте, правосъдната реформа, борбата с, с е, е, корупцията и сътрудничеството с Международния съд в Хага, още някои неща трябва да направят. Те не са много, но все пак трябва да кажем категорично на Харватия, свършете си работата и тогава ще постигнем споразумение. Теоретично е възможно и се надяваме, че ще свършат максимално възможното през първото полугодие на следващата година, но сега Харватия трябва да се свърши работата. Е, колкото е, до е, политиката в областта на конкуренцията и сътрудничеството с Международния съд. Трябва да признаем, че имат още работа, но все пак економическата ситуация е тежка. Трябва да се обърнем към фирмите, които трябва да направят необходимото. Аз съм съгласен като цяло с доклада на комисията и сега посланието ми е към Харватско. Отнесете се сериозно към работата ви към последната фаза и се надяваме щастлив, щастлив завършък следващата година, да се надяваме първото полугодие. Благодаря на господин Свобода, господин Гар за Македония. Две минути и половина. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря, господин председател. Ние високо оценяваме от това направеното от вас през текущата година и държа да подчертая колко съм удовлетворен от постигнатите резултати. Аз изцяло подкрепям е, усилията, които направихте за да сътрудничите с парламента. Можем само да се поздравим с тези усилия и се радваме от това, че Европейския е, съюз е, говори на един глас чрез всички институции. Сега, специално за Македония, комисията смята, че Македония отговаря на политическите критерии, но реформите трябва да продължат, особено в правосъдието, е, публична администрация и свобода на медиите. И за това аз предлагам комисията да бди е, за съблюдаването на свободата на медиите. Е, много е важно това за демократичното развитие на страните кандидати. Е, миналата година ние бяхме оптимистично настроени. Е, говореше се за възможност, е, която в никакъв случай не бива да се пропусне. Смятахте, че всичко е въпрос единствено на време, Изтекоха обаче 5 години и ние се надявахме, че преговорите ще започнат. Докато сега оптимизма ни е по-колеблив. Македония беше тръгнала по правилен път, няма и съмнение в това, но споровете с Гърция във връзка с наименованието на бившата Гославска република забавиха напредъка. И затова бих се обърнал към двете страни с молба, възможно най-бързо да постигнат решение. От друга страна, несправедливо, Македония малко ще изостане. Трябва да сме по-гъвкави. Да сме по-гъвкави както спрямо Македония, така и спрямо Гърция. И бих искал преди всичко да наблегна на това, което вие казахте в встъплението си. Казахте, че трябва да имаме предвид интересите на Европейския съюз, на всички интереси на Европейския съюз. Е, интересите и на Македония, интересите и на Гърция. Ето защо аз е, не бих се обърнал към е, бившия върховния представител госпожа Аштон и към вас в качеството ви на комисар и бих ви помолил да поискате и двете страни да направят необходимите усилия, за да се постигне напредък. Може би трябва да се мине и през международен арбитраж дали не е време Европейския съюз да предложи нещо повече, а не просто посредничеството на ОНЕ. Надявам се, че ще се умеем да обединим усилията си, за да може Македония да стане член на Европейския съюз. Господин Реда, който е докладчик за Исландия. Две минути и половина, моля ви спазвайте времето. Благодаря господин председател. Ще се опитам да се придържам стрикно към отпуснатото ми време. Искам да кажа само едно. Първо искам да ви напомня, че през пролетта се реши да използваме опростената процедура, за да може Исландия да се възползва възможно най-бързо от фондовете и другите инструменти е, от предприсъединяването. Имаше единодушно гласуване в това отношение. Европейския парламент направи всичко, което е необходимо, за да може Исландия да се възползва от тези фондове. И преди няколко дни аз открих, че е, някои министри от е, правителството, които искаха да се отворят преговорите, изведнъж сега са решили, че тези средства и тези фондове са просто пропаганда. И а, имаше. И това въпреки а, нашите усилия. А някои исландски политици казаха, че използването на тези средства са едва ли не опасни за исландското общество. Мисля, че от една, имаме следната политическа ситуация. От една страна имаме отвореност от страна на Европейския съюз, готовност да подадат ръка и от друга страна едни съмнения от страна на исландците и съответно недоверие към протегната ръка. Как ще разрешим този голям проблем, господин комисар? Защото имаме не само политически политическо управление, което казва да, но имаме също така едно общество, което е дълбоко разединено в своето становище спрямо присъединяването и дори и спрямо нуждата от тези средства, които се отпускат. И Европейския съюз едва ли не е обвинявам в опасна пропаганда. Благодаря. Благодаря на господин Преда. Госпожа пак за Босна и Херцеговина. ersetzen zu dürfen. Благодаря. Господин Брок взима думата. А, в крайна сметка, дори никога не съм си мечтал, че ще замествам някой ден а, госпожа Пак, но все пак ще събера а, цялата си смелост и ще се опитам да бъда на ниво. Кратка бележка преди да започна. Еволюцията на процесите в Балканите зависи много от този процес на присъединяване. И трябва да се запитаме до каква степен всъщност сме реалисти, дали не преувеличаваме, защото като че ли поне за сега нещата не напредват. Поне за Босна и Херцеговина – От 2009 година всъщност не е имало истински реформи в ключовите сектори. И не сме и не сме могли да се сътрудничим с бюрото на представителите по известни на всички вас причини. Като се вземе предвид състава на държавата с три големи етнически групи, смея да твърдя, че поне от конституционална гледна точка нещата в тази държава са много трудни. Но дори и полицейското сътрудничество, правно сътрудничество и други области също са проблематични. За тази цел, за да напредне в тези сектори, трябва да имаме един ясен знак от страна на Европейския съюз, така че Босна и Херцеговина да продължи с реформите. Босна и Херцеговина, а също и Албания, са държави, които трябва да напреднат. И това е въпрос на чисто психологическа мотивация. Така че трябва да ги насърчим да внесат ред в къщата си. И тук наблягаме най-вече на обществената администрация, на правната система, на борбата с корупцията, с организираната престъпност. За тази цел е необходимо да задълбочим регионалното сътрудничество. Така че забележките, които вие направихте за Босна и Херцеговина, са валидни за целия регион. И е наистина добре да наблегнем на тези точки, да наблегнем на регионалното сътрудничество. И още едно последно изречение. Колко време една държава може да бъде заложник на опозицията. Това е за Албания. Благодаря. E Благодаря. А сега господин Качич. Докладчика за Сърбия. Желим поздравити ясен език, ки га razumejo v държавах членицах, кандидатках и bodočih кандидатках. Поздравлям напредък, ki ste ga сръбска влада. Благодаря ви. Ние чудесно разбрахме посочените ни данни. Искам да поздравя напредъка не само на Сърбия от миналата година, но най-вече готовността на Сърбия да започне диалог с Прищина. Сега комисията иска мнението на парламента и аз ще ви кажа това мнение. Е, Белград е, има повод е, да се позамисли по политиката, защото нито едно предизвикателство не е твърде тежко в момента, в който се открие пътя към присъединяването към Европейския съюз. Най-важното за Сърбия, като изключим Косово, разбира се, е реформата на правосъдието. Правовата държава трябва Сърбия да отговори на критериите на Копенхаген. За да се назначи Виш съдебен съвет, трябва да се мисли по цялостната реформа, трябва да се работи много повече по независимостта на медиите, по свободата на медиите, а без реформа това би било едно непродолимо препятствие. И е, за това смятам, е, че трябва да се даде възможност на е, целия печат е, да е, е, бъде свободен. В противен случай е, няма е, да се позволи истински разцвет на либералната и демократична култура. Като либерал, аз искам е, специално да подчертая, че някои закони не отговарят нито на критериите на Европейския съюз, нито на критериите от Копенхаген. Искам да поздравя всички граждани на Черна гора и правителството на Черна гора, във връзка с е, е, молбата на Черна гора за присъединяване към Европейския съюз. Това подчертава непостигнатия напредък от страната, но това е насърчаване за всички съседни страни, е, които също биха искали да влезат в Европейския съюз. И Черна гора би могла да послужи за пример за това как дадена държава може да се реформира. Три е, съседи на Сърбия вече са кандидати е, за присъединяване към Европейския съюз. Смятам, че трябва да използваме целият наличен инструментариум, за да ускорим присъединяването на региона към Европейския съюз. След отпадането на изискванията за визи към Босна и Албания, сега трябва да се либерализира визовия режим е, спрямо Турция. Трябва да има план за действие. И сега едно изречение за Македония. Уви, е, проблема с наименованието на страната продължава да бъде проблем. И за това искам да се обърна към ръководителите на Македония и да ги помоля е, да не правят нищо, което да застраши компромиса. И сега урато, е, е, говорителя за Черна гора. Благодаря ви. Аз е, искам да кажа, че аз говоря в двойно качество, като координатор на моята група и координатора иска първо да ви поздрави за първия пакет за разширението и за вашите мнения за Албания и Черна гора. Като политическа група като цяло ние приемаме разширението. До сега това е успешен опит и трябва да очакваме Харватия Словакия до две години също да влезе в Европейския съюз в краткосрочен план, но също така и Исландия, ако разбира се народа в референдум изрази желанието си да влезе в Европейския съюз. Е, надявам се този е, проблем е, да не представлява проблем за Великобритания на двустранна основа. Сега говорим за Македония и искам да приканя Гърция да намери творческо решение и компромис на доста неразбираемия въпрос. И аз самия не го разбирам. Освен това, повтарям призима ви към Турция и изцяло е, подкрепям е, нейното влияние, за да се постигне напредък в мирните преговори по, в Кипър, е, защото там има така опасност от провал на преговорите и това ще бъде истински трагедия. Сега, колкото до Черна гора, мисля, че това е малка страна, откъдето общо взето новините са положителни и много лесно да се намерят някои негативни аспекти, но като цяло цяло Черна гора е, иска да постигне своите европейски атлантически въжделения. Аз не съм напълно доволен от е, това, което е наречен македонски модел на отделните страни да се дава право да отворят преговори за присъединяване. Аз лично е, смятам, е, че вече има предпазни клаузи, които са наследници от откриването на глави, както и, присъединя... както и европейското законодателство в националното право. Не винаги то е изцяло приложено, но въпреки това смятам, че именно така комисията тълкува преговор... договорите в момента и мисля, че ако има допълнителни изисквания за Черна гора, е, за изискване на е, ключови бенчмарк, като например борба срещу корупцията или политизирането на правната система, е, мисля, че сроковете са много кратки 12 до 20 месеца за начало на преговорите въпросите. И аз съм е, сигурен, че нашата комисия ще отправи необходимите препоръки. Господин комисар, вие ще отправите тези препоръки и до съвета. Като цяло е, давам положителна подкрепа на желанието на Черна гора да е, получи право да започне преговорите в не твърде отдалечено бъдеще. Благодаря ви. Благодаря на господин Канок. Сега господин Конт за Албания. Две минути и половина.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 Въпрос, който се отнася всъщност и до всички страни, за които говори комисаря. В Албания в Албания сякаш са стигнали до задънена улица. Мнозина вече подчертаха, че има няколко възможни варианта изобщо за разширението и политиката за разширение на Евросъюза. Не винаги е не винаги е полезно да желаем да се разширяваме на всяка цена. Жив пример за това е Турция. Турция продължава да не изпълнява е, изискванията на преговорния процес, а ние продължаваме да я считаме за страна кандидатка. Може би трябва да помислим за някакъв е, механизъм на стимулиране на тези държави, които наистина искат да влязат в Евросъюза. Оказва се натиск, но може би натискът не е на мястото, където трябва да бъде името сега на бившата Югославска република Македония. Какво прави Евросъюза? Притиска Гърция. Защо обаче насочват натиска си на погрешното място? Гърция е всъщност автор на едно доста конструктивно предложение, търсещо примиряване на позициите. Защо не се притисне Македония? защо никой не се сеща да спомене, че Турция ще се облагодетелства много повече от бъдещото си членство в Евросъюза, отколкото ако продължава да се инати и да защитава позиции, които и преча да влезе в Съюза. Защо тези критерии и тези позиции, които защитават едни и други, за, относно страните кандидатки, сякаш ни остават е, с впечатлението, че критериите се установяват, но после никой не ги спазва. Благодаря. Сега докладчика за Косово. Госпожа Луначек, благодаря. Аз искам да говоря също така и от е, името си на координатор за зелените. Като координатор, господин комисар, искам да ви благодаря за две основни неща. Първо, за великолепният кон- контакт, който изградихте не само с моята група, но и с останалите представители на Европейския парламент. Това е великолепна основа за постигане на нашите цели, общи цели за насърчаване на разширяването. И нещо друго, вие поемате е, този процес на разширяване като личен ангажимент и насърчавате разширяването и се опитвате да се борите с една такава умора от разширяването, която се забелязва в някои държави членки. Благодаря ви за това. Прав сте, че не можем да си позволим да загубим набраната скорост ще получите нужната подкрепа в това отношение от парламента. И сега, нека да ви задам само един въпрос. Казахте във въведението си, че трябва че Европейския съюз трябва да е 100% готов преди самото разширяване. Какво трябва да означава това? А, според Лисабонския договор а, имаме нужда от много повече. Не сме постигнали почти нищо. Т.е. имаме нужда от повече сътрудничество вътре в самия Европейски съюз. Така че какво означават вашите думи? Имаме ли нужда от допълнителни реформи тук, във вътрешен план, преди да приемем Исландия или който, която е да била друга страна? Моля, обяснете ми. И относно конкретните ви думи. Казахте, че е много важно да имаме ясни доклади и ясни критики за всички държави, че сме критикували държави за нарушаване на спазване на човешките права, за правата на а, ЛГБТ, за други нарушавания, на, примерно на свободата на словото и други, и че има много изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. А, благодаря ви, че толкова стрикно спазвате критериите. Относно Косово, описахте каква е ситуацията, за напредъка, за трудностите, които все още стоят, за добро сътрудничество с Юлекс. Нека да ви кажа, че когато говорите с държавите членки и с съвета, моля ви, направете така, че Еолекс да получи повече подкрепа от държавите членки, защото като че ли няма достатъчно. няма да решим проблема, ако отделните държави членки просто казват, когато им се заговори за помощ за Еолекса, ми съжалявам, нямаме достатъчно пари. Радваме се, че а, процесите в Косово вече а, напредват. А, от своя страна трябва да, посредни, да бъдем посредник в а, отношенията с Сърбия. Не можем да оставим някои държави назад. И още нещо, благодаря, че поискахте от Сърбия да прояви едно конструктивно, градивно поведение спрямо Косово. Благодаря ви. Благодаря, господин Кукан, председател на делегацията за държавите от Южна Европа. А сега ще намаля времето за изказване. Имате минута и половина. Господин Посълт, Благодаря. Моля за бъдеще да изпратим комисията да си върви и да можем да говорим само с докладчиците. Така ще спестим време. А сега думата има господин Кукан, минута и половина. Господин комисар, три кратки бележки. Е, първо, картината на разширението, което ни обрисувахте, беше реалистична и точна. Политически смятам, е, че беше така сведена до земята, беше приземена и трябва да продължим в този дух. Сега, аз сега се прибирам от Тирана, е, къде и мисля, че заключенията за доклада за Албания са точни и мисля, че в нашия парламент доклада с Албания напредна. Колкото до основното препятствие, е, което дълго време стои, е, политическата ситуация, политическата безисходица, мисля, че всичко е изцяло замразено. Няма и най-малък на Мека за решение на въпроса в е, обозримо бъдеще. Така че заключенията за Албания са точни положението на Балканите е такова, че предоставя известна възможност на страните на Балканите, за да покажат доколко се отнасят сериозно към ролята им за укрепване на международното сътрудничество. В Косово ще има избори и аз не искам да го казвам, но все пак Сърбия трябва положително да допринесе за избирателния процес. Договора между Косово и Сърбия ще започне. Албания също трябва да се възползва от възможността възможността да изиграе положителната си роля. Ако те е, помежду си не могат да се разберат, трябва леко и любезно да им покажем, е, че трябва бързо да разбират посланията, които им се отправят. Благодаря ви, господин Кукан. Е, госпожа Флотър, която е председател е, на делегацията Европейски съюз Турция, минута и половина. Е, да, още не съм председателка на Европейския съюз. В доклада на Европейската комисия по Турция е, оценките се основават на богата документация, полезни и широко се обсъждат от няколко дни в турската преса. Изобщо положението е важно, бъдещето на новата е, е, конституция и освен това делото Аргинекон, свободата на словото. Изобщо има много неща, много неща, които могат да обогатят дискусията в Турция и много партньори могат да се възползват от това и те го правят. Това е хубаво. Сега, аз казах е, тук и на Европейската комисия, е, че вие вземате така позиция в Европейския съюз и заявявате публично три неща, е, които на първо четене не ни се струват нови, че мечтаем, обаче да видим какво става на място, а от друга страна, че Турция трябва да приложи е, допълнителния протокол. Това не е ново, но има една дума, която ни смути. Това е думата спешност. Непрекъснато е, живеете в стрес. Имало спешност. Какво значи спешност? От какво е създадена тя? От вашето нетърпение, от вашето раздразнение, от това, че преговорите затъват. Вашата спешност какво е? Не, че ОНЕ съобщи, е, приключвам че вече са уморени, че просто са отекчени или вашето нетърпение проистича от това, че Европейския парламент още не е приел предложението е, за начало за търговия с Северен Кипър. От какво поражда това нетърпение? Ако ООН не, не стигне до решение за Кипър, имате ли план Б? Както се казва и това е вече обществено е, достояние, че започвали тайни преговори. Щом като е впечатан, значи, че вече не е тайно. За какво става въпрос, като говорите за нетърпение? Господин Вигенин, минута и половина. Благодаря, господин председател. Ние в групата на социалистите разпределяме справедливо задачите и имаме висока дисциплина, така че не можах да се включа нито като докладчик по-рано, нито като координатор, който замества някой от докладчиците по страните. Но както и да е. Господин Фюле, искам от името на социалистите и демократите да ви поздравя за документа, който ни представихте, за докладите и за едногодишната почти работа по разширяването. Смятам, че като комисар по разширяването вие придадохте допълнителна устойчивост и последователност на политиката. Мисля, че можем да се съгласим, че процесът на разширяване не е чисто административен процес – но заедно с това трябва да сме наясно, че трябва да се дават и важни политически сигнали, които да окоръжават региона. Мисля, че през годината го направихте. Голямото постижение е либерализацията на визовия режим, но разбира се и решението за Сърбия и за Монтенегро дава допълнителна сигурност на страните, че процесът не спира, че той продължава и че ако водят правилната политика, страните ще напредват. За да бъде успешна обаче политиката на разширяването, трябва да има съответната подкрепа и в страните членки. Затова въпросът ми е: предвиждате ли допълнителни мерки, които да помогнат на гражданите на Европейския съюз да бъдат информирани за ползите от разширяването? И второ, правилно Вие поставяте акцент върху последиците от економическата криза и нуждата от социално включване. Възможно ли е според Вас близка перспектива да бъде предвидена по-сериозна подкрепа от страна на Европейския съюз за тази политика, особено в Западните Балкани? Благодаря. Онолеворе Ламсдорф Перу, минуто. Господин Ламсдорф за една минута. Uh, Благодаря, господин председател, господин комисар. Нека да кажа първо по ведението ви, че вие възстановявате доверието в процеса на разширяване. Приветствам това, защото това доверие беше подкопано от всякакви допълнителни проблеми. И ние като че ли а, не сме работили в последните години над, то, над тези проблеми. След разширяването, след огромното разширяване през 2004 година, а, като че ли спряхме и в крайна сметка се стигна до едно подкопаване на доверието в разширяването. Аз а, съм напълно съгласен с колегата Свобода за данните и дали трябва да показваме данни. Мисля, че трябва да ги показваме. Относно Турция, а, четох доклада. А, вие сте избрали много добре, сте си подбрали думите относно този доклад. А, колегата Флотра говори за тази спешност, за която толкова а, говорите вие и че малко е свършено. Мисля, че трябва просто да продължим в нас тази насока. Благодаря.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 Е, въпросите за Турция всъщност е, ги зададоха други колеги, които взеха думата преди мен, така че и аз е, заставам за тях, особено за въпросите на господин Салафранка. Аз взех думата обаче, защото искам да изляза с едно предложение. С едно предложение към вас, господин комисар. И то се състои в следното. Не предложение, а по-скоро едно съвсем искрено и прямо една съвсем искрена и пряма препоръка. Смятате ли, че някога ще се стигне до разрешаване на гръко-турския конфликт. Говори се за преговори, но тези преговори са, вод, водят тайно. Моля, господин комисар, препоръката ми се състои в това всъщност, моля ви да не лансирате, да не тиражирате идеята, че ще се открие специално летище на... в Кипър. Не мислете изобщо, че има нужда от ново летище в Кипър. Кипър няма да приветства тази инициатива в никакъв случай. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря за вашата позиция. Идеите ви са много ясни. Но имам все пак един въпрос. Всички тези страни се сблъскват с трудности. Трудности, които ще се превърнат в наши трудности в момента, в който те се присъединят. Казахте, че не можем непрекъснато да говорим за тези проблеми. Но тези проблеми рано или късно ще се върнат обратно при нас, ако ние не се вземем с тях. Косово, например. Нещата не могат да се разрешат само с дискусии. Ситуацията в Босна и Херцеговина също няма да бъде разрешена с преговори. Споразумението се провали. Как ще се справите с, ще се справите с тези трудности? Благодаря. Благодаря, господин е, комисар. А, казва господин Секешни. А, мисля, че трябва да си по, да си вземем уроците от миналото. И един от тези уроци е, че не можем да забравяме обществото и да се съсредоточаваме върху техническите проблеми. Трябва да въвлечем хората. Второ, трябва да въвлечем общественото мнение, защото считам, че предисните разширявания не са провал, те са успех, но трябва да видим как ще продължим за бъдеще. И трябва също така да подготвим а, и държавите членки, вече държави членки, за бъдещите разширявания и общественото мнение в тях трябва да сме наясно защо това разширяване е нужно и за нас, не само за държавите кандидати. И е, една, едно последно изречение. Може би трябва да предвидим също така и е, терапии, така да ги наречем, след разширяването за тези държави. Благодаря. Thank you. Господин Уотсън, за една минута. Благодаря, господин председател. Аз искам да задам въпрос специално за Турция специално за Кипър. Дали генералният секретар на ООН се обърна към вас, господин комисар, преди да прикани господин Кристофес и Ной в Нью Йорк и в какъв момент Кипър не е проблем за ООН, за Европейския съюз, е по-скоро за ООН? Онореволе Posselt. Господин Поселт, за една минута. Благодаря, господин председател. И аз искам да взема думата, само че по въпроса за Харватска. Парламента поиска приключване на преговорите до година, най-късно. Точно обратното на това, което предлага господин Ламсдорф, а именно да не фиксираме никакви дати, да не ги определяме. Следващото председателство ще трябва да приключи тези преговори, значи. И аз заедно с господин Шмидт, с държавния секретар Шмидт, всъщност, смятам, че нещата не са съвсем реалистични. Вие как ги виждате? Смятате ли ги за реалистични? По въпрос сега за Македония, временното споразумение има, има споразумение тези двустранни преговори, тези двустранни проблеми да не пречат на присъединяването. Благодаря. Благодаря. Аз също искам да се спра на присъединяването на Турция, а също и на кипърския проблем. Благодаря на комисария за казаното за протокола в Анкара. Има две неща, свързани с евентуалното разрешаване на кипърския въпрос. Комисията на един по-нататъчен етап – бих могла евентуално да разреши този проблем с а, армия, окупаторска армия. Има един колонизаторски процес, който продължава от турска страна. Те се настаняват в а, кипърската част. Гръцката кипърска част. И комисията евентуално би могла да поиска от Турция да внес, да допринесе по някакъв начин и да внесе някакво правило, което да намали а, военното присъствие и колонизацията на тази част на острова. Благодаря, господин Баген. Баген. Благодаря. Нека първо да кажа поздравления на комисаря и да кажа, че съм удовлетворен от поведението на комисията. Разбирам идеята ви, че разширяването всъщност е един допълнителен инструмент за стабилност в Европа. Радвам се да чуя добри новини за ам, Харватско и за Черна гора. М, лошите новини за Албания също са тъжни тук, но това е истината. И трябва съвместно с всички политически групи да се опитаме да допринесем, да помогнем по някакъв начин за разрешаване на политическата криза в Албания. Благодаря. А сега госпожа Ибрисаджич. Е, Благодаря, господин председател. Аз искам да говоря на родния си език. Господин Съгласна съм с казаното от господин Танок за Черна гора. Какви биха били реалистичните очаквания? Кога според вас ще има покана за начало на преговорите с Черна гора? Реалистична дата, ако обичате да посочите. Господин Крайс Дофлер, за една минута. Благодаря, господин председател. Понякога имам усещането, че страните кандидати или кандидатите за кандидатура, че държавите членки смятат, че ние правим компютърно моделиране и че времето е наше и че проблемите ще се разрешат от само себе си. Но това далеч не е така. Осложняването е все по-сложно и далеч не се опропустява. Въпросът ми е, е, сигурен ли сте, че е, капацитета на Европейския съюз е, да поглъща нови страни се изчерпал според вас? Какъв е този капацитет сега? Благодаря ви, господин Крайсдорфлер. Господин Петерле, Ле за една минута. Hvala za jasno govorico, ki je element kredibilnosti. Jaz sem vesel vsakega напредка, не съм vesel dinamike. Благодаря. Да, мисля, че тук е много важно да се спрем на въпроса с доверието. Радвам се на осъществения напредък, но в, в някои области все още има дисбаланс. Вярно е, че е всяка една държава първо трябва да се съревновава със себе си, така да се каже, но трябва да проявим повече амбиции, трябва да насръчим повече процеса и да наблегнем на регионалното сътрудничество. А също, може би, трябва да потърсим и начин да разблокираме ситуацията. Със сигурност ще бъде доста по-сложно да сринем страната, коя, стената между балканските държави, много по-сложно, отколкото примахването на желязната завеса. Благодаря. Благодаря, господин Боцко от една минута. Dank u wel, voorzitter. Twee korte vragen. Uh, meneer Vule, ik zit hier Hallo. Uh, u had gezegd dat u direct na de verkiezingen naar Bosnië zou gaan. Благодаря ви. Е, всъщност, е, е, не, веднага след изборите трябва да отидем в Босна, за да продължи процеса. Какви конкретни мерки предвиждате, за да могат да продължат реформите? И второ, за Турция. Да, и, да понеже искам да се събера в една минута. А, през, Добре, ще си повторя въпроса. Вие казахте, че след изборите искате да отидете направо в Босна, е, за да наблюдавате отблизо процеса на реформите в страната. Това е важно за Босна. Въпросът ми е, че имаме доклад на тази тема. Какви специфични действия обаче се предвиждат? Вторият ми въпрос е свързан с Турция им чувство, че преговорите са в задънена улица, а преговорите са много важни за двете страни. Въпросът ми е как Европейския съюз и комисията е, възприемат ролята си, за да се излезе от безисходицата. Благодаря ви, госпожо Боскорт. За една минута. А, извинете. Госпожа Корнелис всъщност има думата на първо, първо и след това. Благодаря. Sbagliato a Извинете, извинете, дадох ви думата на вас, но се обърках. Госпожа Корнелис има думата сега. Благодаря. Аз съм отговорника на Зелените за Босна и Албания. Относно Босна, напълно прав сте, че трябва да има повече единност от страна на политическите актьори от тяхна страна но бих призовала европейците да направят същото и да говорят в унисон с Босна. Някои се, тук казват да се оттеглят европейските сили, други, си казват, други казват не, да не се оттеглят. А, непрекъснато се правят най-различни планове и ние не сме съгласни помежду си. Така че а, то, доверието към Европейския съюз се покупава именно от нашите недоразбирателства тук вътре. И именно за това мисля, че ние трябва да направим много повече, за да стартираме е, конституционалната реформа. Относно Албания, относно препоръката за започване на преговори, мисля, че няма да бъде най-доброто решение. Всеки ще си дърпа чергата към себе си. По-скоро трябва по-добре да комуникираме. Благодаря. А сега думата има колегата Копа. Една минута. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Επίτροπο για τη σταθερή και συνεπή στάση του απέναντι στη διεύρυνση όλο αυτό το διάστημα. Аз искам да изкажа благодарност на господин комисария, защото е, позицията ви по разширението е логична. Разбира се, че проблема с бивша Югославска република Македония се стои ние е, всички сме за е, членството на тази страна в Европейския съюз. Напоследък обаче е, турското правителство прояви добра воля търси решения, е, иска да действа на всички нива и на министерско ниво. Но все още не сме е, получили отговора, който очаквахме и в Нью-Йорк никой не се яви, за да се търси решение. А, от друга страна, е, Фюром поиска заседание по време на общо събрание на ООН. Явно, че Фюром не се интересува. Защо комисията не прикани а, Скопие конструктивно да участва в диалога? Благодаря, госпожо Копа. Е, е, господин комисар, скъпи колеги, е, влизането на Турция в Европейския съюз е много важен и за Турция, и за Европейския съюз, но и, и отвъд това. Обаче влизането на страна с мусулманско мнозинство в Европейския съюз означава признание за гражданството на тези мусулмани, т.е. за плурализма на Европейския съюз. Трябва да има разумни срокове за присъединяването на Турция след 10 години преговори. Крайно време да се посочи един един крайен срок за включването на преговорите. Е, според мен е, условията е, са ясни за това присъединяване. Моите колеги вече говориха за това. И за това бах искала да спомена за закрилата на историческите паметници и, биологич... и, и природното наследство на Турция. Като представител на зелените, аз съм за изовирните стени, когато обаче е за защита на природното богатство производство, а не за производство на електроенергия. Обаче има огромен проект за 119 е, е, хидравлични централи в кюрдската част на Турция. Има е, проект за изовирна страна от 45 км, на 45 км от сирийската граница и има и много предприятия от, от Германия, от Франция и така нататък. Уча. Госпожа Пападополо прекъсва председателя ораторката. Turkey, that... В първият доклад за Турция се казва, че е, турското ангажиране за разрешаване на кипърския въпрос е, е жизненно важно. И аз съм напълно съгласна с това мнение. Е, според мен комисията не може просто да е, бъде удовлетворена от е, наблюдаване на ситуацията и да приема така не зачитането на това на този ангажимент от страна на Турция. Трябва да наложим ясни условия за преустановяване на незаконното колонизиране и изтегляне на армията от Кипър. Моля да го направите. Благодаря. Благодаря. 29 души се изказаха с много тежки въпроси за комисаря, който сега трябва да отговори. Нека да видим какво ще каже той. Доколкото можете, разбира се. Давам ви думата. Thank you very much. Uh, Благодаря, господин председател. Нека да започна там, откъдето приключихме дискусията. Не беше в интерес на комисията да повтаря отново и отново своя призив за прилагането на допълнителния протокол от споразумението с Турция. Миналата година държавите членки направиха много ясно изказване по този въпрос. Мисля, че е съвсем очевидно, че този мъчителен процес ни доведе до една ситуация, в която само три глави бяха отворени за преговори. И за да се избегне загубата на набраната скорост, е много, много спешно и много нужно сега Турция да приложи този допълнителен протокол. Вярно е. Във вестниците имаше какви ли не спекулации относно някои тайни, свързани с преговорите. Няма да разисквам тези слухове. Ще използвам дадената ми възможност да напомня моята позиция по този въпрос тук, пред вас. Не е тайна, че комисията подкрепя напълно настоящите усилия за постигане на някакво споразумение по въпроса за Кипър. То трябва да бъде както за благото на Кипър, така и за Европейския съюз. И Европейската комисия очаква в замяна Турция да приложи пълно, да спази пълно а, допълнителен е протокол от споразумението за асоцииране. И заедно с колегите ние следим отблизо развитието по този въпрос. И аз съм в постоянен, редовен контакт с всички заинтересовани страни по този въпрос. Това е което мога да кажа за тези спекулации от страна на пресата. Бях в Кипър преди доста време. Видях и двете страни, лидерите на двете страни в действие. Видях ги да говорят с турските кипърско население и с гръцкото кипърско население Видях ангажимента им, ангажираността им и бях впечатлен от ентузиазма, от отвореността на хората и от двете страни и на лидерите също. И след като говорих още допълнително с тях, бях уверен, че тези преговори ще продължат и съответно обещах, че ще направим всичко възможно да ги подкрепим в сътрудничество с Обединените нации. Това е най-доброто сътрудничество. И единствено процес, воден от лидерите от двете страни, може да даде резултати. И то, възможно, най-бързо. Не съм се консултирал с генералния секретар на Обединените нации, но водих много, много обширна, обстойна дискусия с господин Даунер, който е представител. И естествено, да, аз ще направя всичко възможно да установя контакт с генералния секретар. И да, ще направя всичко възможно да използвам всички възможни средства на дипломацията, за да подкрепя този процес. Относно Турция. Предполагам, че много хора тук не са доволни от скоростта, с която напредва е, процеса. Истината е, че на този етап, началото на ноември, аз не мога да ви дам никакви гаранции, че ще имаме нова отворена глава. Трябва да наберем нова скорост. Вярвам в това. Това е стратегически интерес за Европейския съюз. Ние трябва да се придържаме към рамковото споразумение, към правомощията за присъединяването. И важно е процеса да продължи. Но не опитвайки се всяко председателство да отваря нов, нова глава и да бърза да го направи преди края на годината, примерно. Не. Мисля, че трябва да има ясна връзка между нашите усилия и прилагането на допълнителния протокол. Така както каза господин Салафранка. Всеки напредък на двустранни, двустранните отношения, свързани с Турция и Кипър, ще ускори, разбира се, процеса по присъединяване. Мисля, че е важно да намерим нова скорост за преговорите и да си взаимодействаме с все по-активни е, представители на външната политика на Турция. Заместник председателя на комисията, висше представител по външната политика е в непрекъснат контакт с министра на външните работи на Турция. Трябва да сме сигурни, че ще се възползваме от това ново самосъзнание на Турция и трябва да си сътрудничим с Турция по някои от най-тежките проблеми на целия регион. Не говоря само за съседните страни, говоря и за Афганистан, например. Или Пакистан. И мисля, че от стратегически интерес на Европейския съюз и на държавите членки да разгледаме двойното измерение на отношенията ни с Турция. От едната страна процеса на присъединяване, защото това ще ни помогне да имаме важна дума и да ръководим, да насочваме процеса на реформите – и също така да водим един важен диалог, защото само така ще имаме възможност да си взаимодействаме с Турция и съответно да имаме някаква полза от турската политика. Но това се прилага и за Турция, защото тя ще се възползва от европейските принципи. И колкото повече си взаимодействаме по този въпрос, колкото повече говорим, толкова повече Турция ще успее да отрази в своята външна политика и а, е, въобще в цялата си политика принципите, на които се базира процеса на разширяване. Относно бивша Югославска република Македония, не съм загубила ентусиазма си. Контактите, преговорите, между преговарящите и е, двамата премиера са свързани с много предизвикателства. Решението не е лесно. Аз не искам да се замесвам в дискусия кой ще окаже повече натиск и кой по-малко. Мисля, че и двамата премиера разбират много добре какъв е залога. Гръцкият премьер Папандрео разбира много добре до каква степен този въпрос определя визията за Западните Балкани в Европейския съюз. А също така и македонския премьер. Предполагам, разбира много ясно, че няма план Б за бивша Югославска република Македония. Аз съм в редовен контакт с заинтересованите страни. Вярвайте ми, ако усетя, че има някаква възможност за някакво друго решение, за някакво посредничество, веднага ще се свържа с председателя Баросо и ще предложа съответната помощ. Помощ се предлага под най-различни форми. Но докато този процес се управлява от премиерите на двете страни, аз лично запазвам своя оптимизъм и се надявам в не много далечно бъдеще да вида някакво разумно решение. И липсва ми страница 4 от моите записки. Къде ли отиде? Нека да се организирам. А, намерих я. И така. Относно датата за а, приключване на преговорите за присъединяване с Хърватско. Мога да се средоча върху доверието, но мога също така да кажа, следващата година ще се случи това или следващата година ще се случи онова, но това не означава, че ние ще загубим доверието си по този начин. Хрватска осъществи огромен напредък. Но последните няколко стъпки са най-трудни. Знаете проблематичната част на глава 23 относно а, следенето на записите и сроковете, пред които е изправена Хрватско местни властите в Хрватско осъзнават предизвикателството на глава 23. И а, съм сигурен, че те разбират подхода на комисията. Те знаят от нашия постоянен диалог, че през март до година ще има оценка на прилагането, на спазването на тези крайни срокове. И тогава ще сме много по-ясни за графиците. Но, ако задам един чисто така научен въпрос, дали при подобни е, условия унгарското председателство ще приключи преговорите за присъединяване, да, теоретически е възможно. И така а, осъществяваме контактите с а, Хрватско, а също и с а, унгарското председателство и с полското, което ще последва. Но има голям брой условия. Така че тази дата е в ръцете на хърватските власти. А, Монтенегро. За Черна гора кога Черна гора е, може да получи дата за начало на преговори за присъединяване? И тук е, това е в ръцете до голяма степен на Черна гора. Е, и мисля, че вече отговарям на някои от въпросите. Ние не сме създали така наречен македонски прецедент в е, европейската политика. Е, вие имате статут на кандидати, обаче е, не са започнали преговори за присъединяване. От ваш интерес е да разберете, че 7, ако не 8, ако не държави, то страни в момента са в подобна ситуация, както бивша Югославска република Македония. но а, а, датата за начало на преговорите зависи до голяма степен от Черна гора. Ние сме им помогнали, като сме а, и, изредили е, ясно е, седем ключови приоритета за тях. Ако те ги приложат, до е, като тече следващия процес за разширение, е, те ще е, продължат и по други въпроси за приключване на стабилизацията и споразумение за присъединяване тогава комисията ще може да бъде много по-конкретна по този въпрос. Също се отнася и за Албания. Е, факта, че в, е, към днешна дата аз не мога да предложа на колегите от комисията и на вас е, статут на страна кандидат за Албания не означава, че и Албания няма да изпадне в същата ситуация, каквато току-що описах след една година. Всичко зависи от тези страни. Каза се, че може би не разполагаме с достатъчно ефективни инструменти, за да, за, за, за да осъществим разширението, но ще изпадна в противоречие и ще кажа, че всъщност ние се опитваме да осъвременим разширението и да добавим към него политически компонент, политически стимул, аз съм съгласна с тези, които казаха в тази почитаема институция, че разширението не трябва да бъде само техническа процедура, а, че то е един политически процес, процес, който е политически важен, т.е. трябва да има политически стимул за този процес и трябва да стане чрез съвместно действие с а, тази асамблея. И така а, комисията и аз и в края на краищата и комисията и, и съвета ще може да, да насърчи този процес. Сега абсорбционният капацитет на Европейския съюз. Нека да бъдем абсолютно ясни. Нямам изобщо намерение да посочвам, е, е, че има е, някакъв институционален. And indeed has opened... че че ние, по, по Лисабонския договор ние сме отворени за всички страни кандидати, за всички страни, които е, желаят да влезат в Европейския съюз. Обаче, е, доколко е, ще има удовлетворение и доколко до 100% ще се приеме разширението от страните членки, това ще зависи от е, държавите кандидати, ще зависи от процеса на преговорите и е, е, преди да се вземе решение, колко време ще сме посветили на оценка на отражението е, на това, че тази страна кандидат влиза в Европейския съюз по конкретна европейска политика. Това е много важно е, за е, нашата съвместна работа с е, тази почитаема асамблея. Европа не може да бъде повече Европа. Босна и Херцеговина. Кратко след изборите беше Важно да отправим послание каква ще бъде коалицията и каква ще бъде програмата на този Европейски център. А и Б, за да стане ясно какви са очакванията на Европейския съюз. Надявам се скоро те да сформират коалиция и те да поемат собствеността върху тези въпроси, Кати Аштън и аз, като заместник-председател на комисията, сме готови да е, бъдем полезни е, и службата за външна дейност е, трябва да представлява Европейския съюз и е, тяхната роля ще бъде да насърчи функционалната държава, е, и с е, една работеща държава ще можем да направим важни стъпки е, по процеса на разширяване. В заключенията и препоръките вие ще видите части препратки към Европа 2020. Това също е плод на тази асамблея – Европа 2020 е, е първият стратегически документ на комисията, е, който има истинско външно измерение. И заключенията и препоръките към държавите кандидати или към държавите да се стремят е, е да е, включат този документ в техните национални програми и ние искаме да бъдем е, колкото се Боже е, по- инструментални е, в този процес. сега за Исландия. И Ера. Сега аз виждам, е, че годината беше полезна и е, за да се докаже административния капацитет, е, за да се спазят ангажиментите по присъединителния процес, подобряване на административния капацитет, който за бъдеще може да работи с структурните фондове. Едновременно с това ние наблюдаваме постепенна промяна в модела и в отношението на обществеността към Европейския съюз. Ние разчитаме конкретните нужди, за да отпадне известно неправилно разбиране на процеса на присъединяване. Е, и е, това се е, изразява нашата интеграционна стратегия. Доколкото разбирам, преводачите трябва да е, спрат работа. Благодаря ви. Аз не смятам, че това е края на нашата съвместна работа по този въпрос. Аз съм сигурен, е, че в този формат или в рамките на активно съвместно сътрудничество в Страсбург ние ще можем да продължим под формата, която вие ще предпочитете. Благодаря ви. Grazie, le sue parole sono anche le nostre. Il nostro... Много благодаря. Много благодаря. Наистина работата ни приключва само за днес. Ще имаме нови срещи, както вие сам казахте. Надявам се, че това наше плодотворно сътрудничество ще има дълго бъдеще. Следващата ни среща е на 18 ноември в Брюксел. Приключваме днешното заседание.